Bonjour. Je vous remercie de bien vouloir prendre place. Да, благодаря ви. Моля да заемете местата си и да запазите тишина. Е, благодаря ви. Започва нашето заседание на Комисията по регионално развитие. Благодаря на членовете, които присъстват е, и ви приканвам да приемем дневния ред. Ако нямате някакви възражения, съображения, дневният ред е прият. Проекто протокола от заседанието 4-5 декември и от 20-21 януари тази година. Двата протокола са на разположение е, в интернет. Предлагам да ги смятаме за приети, освен ако нямате възражения. Значи смятаме въпросните два протокола за приети. Уважаеми колеги, бих искал най-официално и най-сърдечно да приветствам тук сред нас трима нови колеги след британския изход. Госпожа Мебарек от Социалисти демократи, господин Софо иде. Господин Алфонси Зелени и госпожа Жема Независима. Приветствам също така господин Гози Подгласник от Обнова, госпожа Депарне Роненберг от Зелените също Подгласник и господин Бушман също надявам се да работят добре сред нас. За мен е радост да ги приемем. Днес и утре държавните и правителствените ръководители е, са свикани от председателя на съвета Шал Мишел, за да постигнат споразумение по бюджета на Европейския съюз. Председателя на съвета е внесъл предложение, което предполагам всички сте видели, запознали сте се с него. И следователно знаете, че председателят на Европейския парламент е заявил, и аз и цяло споделям неговото становище, че въпросното предложение на Шал Мишел е крайно далеч от онова, от което се нуждае Европа и, и, и не удовлетворява. А, потребността от един адекватен бюджет на висотата на историческия момент. Утре впрочем, председателя на парламента вече напомни, че от ноември 2018 година парламентът е готов, биле и ще бъде да преговаря, но не и да приеме споразумение на независимо каква цена. Е, що се отнася до нашата комисия за регионално развитие, предполагам всички ще се съгласите с мен. Като казвам, че не можем да бъдем удовлетворени от такъв един бюджет, който жертва кохезионната политика и инак съдържа редица съкръщения. Ние най-старателно и в детайли разгледахме предложението на председателя на Европейския съвет и трябва да кажа, че това предложение е, не е нито премерено, нито балансирано, нито справедливо и поставя под въпрос, и то сериозно, реализацията на кохезионните проекти за следващия програмен период. Ето защо през оставащите часове до Европейския съвет ще продължим да действаме, е, очаквайки обрат и в зависимост от резултатите от утрешния съвет на европейските лидери, ще сведа до знанието ви решението, което в последствие ще трябва да вземат нашите координатори от името на нашата комисия. Напомням, че предстои заседание на координаторите, а предишно заседание на координаторите единодушно взе решение да се спре е, триалога до заседанието на съвета през месец феврари, т.е. предстоящото заседание. И междувременно аз разговарях с комисар Ферера, настоявайки пред нея да представи ред за преходния режим за 2021 година. Значи ние, както казах, много внимателно ще следим онова, което ще, ще стане в рамките на Европейския съвет и в последствие ще ви уведомим. Трето мое съобщение посещението ни в Словакия – благодаря на политическите групи, които до сега не са заявили свои участници. Умолявам ги да ни съобщят своите кандидатури в максимално кратък срок. Получили сте или съвсем скоро ще получите програмата на това посещение. И в тази програма се отдава особено значение на енергийния преход от въглеродни енергоисточници. В е, Словакия има определени промишлени интереси в това отношение. Е, и ние смятаме там да се запознаем с е, регионалните, местните и областните власти, както и синдикатите, по-специално в Нитра – наред с обичайната ни практика, знаете, ние държим е, е, посещенията ни по места да съответстват на законодателните ни приоритети и смятаме, че това посещение в този въгледобивен район на Словакия е, без съмнение ще бъде много важно с оглед изразходването на средствата от фонда за справедлив преход. И така плавно пристъпваме към следващата точка от дневния ред проекто регламент за Европейския фонд за справедлив преход. Нашата комисия е водеща, знаете. Е, по този фонд ЕНП и излъчила докладчик, колегата Кафалоджанис, който е тук. Приветствам го. Той ще се нагърби с тежката задача и отговорност да взаимодейства с всички политически групи, за приемането на максимално добро решение, така че фонда за справедлив преход наистина да бъде колкото се може по-справедлив е, и ефикасен. Знам, че всички е, политически групи са, е, се намират в висока степен на мобилизация по отношение на този проекторегламент. Предстоят ни месеци тежка работа, работа, която започваме сега. Ето защо сметнах за необходимо да поканя е, в контекста на разговорите, които имахме с комисар Ферера, да поканя, казвам, днес тук представители на Европейската комисия, които да направят едно по-експертно изложение пред нас, е, което ще бъде последствано от семинара, тук днес, посветен на въпросния фонд в семинар, организиран от тематичен отдел Б. Имайки предвид колко е важна темата, ви умолявам най-настойчиво да присъствате в залата. Е, смятам, че това, което ще чуем днес след обед, ще бъде крайно полезно за оформянето на нашата позиция. И, и значи на това ще посветим днешния следобед. Фонда за справедлив преход. Въпрос високо приоритетен, както за нашата комисия, така и за Европейския парламент. Фондът за справедлив преход е нов, новосъздаден фонд, чиято амбиция е да се оказва подкрепа на териториалните общности, които са най-засегнати от прехода към климатична неутралност. Ана Вагнер, която също е тук и която приветствам, е заместник ръководител на звено Междуинституционална политическа координация, стратегическо управление и управление на документа оборота, Генерална дирекция регионално развитие от Европейската комисия и тя именно ще ни представи проекто регламента. Давам ви веднага думата. Thank you, chair. Um, and thank... Благодаря, господин председател. Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа депутати, за възможността, която ми давате. Накратко да ви запозная с този фонд за справедлив преход по предложението на комисията. Важна днес възможност ни се отдава да разговаряме, да изслушаме вашите първи въпроси по отношение на проекто регламента и по-широко. Лично аз е, е, възнамерявам малко по-детайлно да ви запозная с нещата след разговора, който вече сте водили с ресорния комисар, госпожа Ферера по въпроса. И ето контекста, виждате на екрана, за появата на този инструмент Фонд за справедлив преход, е, основан на механизма за справедлив преход, като е, е инвестиционния аспект на Зеления пакт, представен миналия месец декември от Европейската комисия. С амбиция да бъдат мобилизирани е, около 100 милиарда евро за капиталовложения за подкрепа на частите от Европейския съюз за всички държави членки, членки които са най-вече засегнати от климатичния преход. Механизмът има три стълба, единият от които е самия фонд за справедлив преход. Той попада в рамките на общата кохезионна политика, наред с останалите кохезионни фондове и ще разполага с заделение около 30-50 милиарда евро, главно под формата на безвъзмезна инвестиционна помощ. Вторият стълб на механизма е специализирана финансова схема в рамките на програмата InvestS по тази линия се очаква да бъдат мобилизирани около 45 милиарда евро за капиталовложение, главно чрез привличане на, на частни инвеститори, отделни лица и пазара като цяло. Третият стълб на механизма засяга участието на държавния сектор в лицето на Европейската инвестиционна банка – смесено финансиране, възмезно и безвъзмезно, на обща стоеност допълнително от около 25-30 милиарда евро през едния 7 годишен програмен период. И става въпрос за държавни средства тук и съответно субекти от държавния сектор. Що се отнася до обединяването на тези три направления в рамките на механизма за справедлив преход, основен инструмент е, за това ще бъдат териториалните планове за справедлив преход, които е, са регламентирани от проекто регламента за фонда за справедлив преход. След като тези планове бъдат съставени от заинтересованите страни, главна отговорност за това ще имат държавите членки, и ще си даде възможност възоснова на тези планове за достъп до трите стълба, като вторият и третият стълбове следва да имат по-широк отраслов и териториален обхват измежду определените територии е, в е, плановете за преход, за справедлив преход, които ще бъдат утвърдени от комисията. Сега специално за фонда. Какви са намеренията? Обхват е, и териториален и предметен. Целта е да бъдат подпомагани онези територии, които се натъкват на най-сериозни социално-економически предизвикателства в хода на прехода към климатично неутрална економика до 2050 година. И следователно, фондът е призован да решава социално-економически предизвикателства, а не пряко въпроси, свързани с климатичния преход. Пряка подкрепа специфично за климатични проекти ще се осигурява чрез е, инструменти за енергиен преход, в рамките на енергийната политика, фонда за модернизация, например. Но това е нещо отделно и подчертавам, нещо отделно а тук е, става дума за финансова помощ за преодоляване на отрицателните социално-економически последици по територии от климатичния преход. И а, е, тази амбиция се отразява в формулираната цел, виждате на екрана. За третиране на социалното, економическото и екологично въздействие на прехода към климатично неутрална економика. Наред с механизма за справедлив преход, който задава по-широкия контекст, трябва да споменем инструментите на кохезионната политика, другите кохезионни фондове, тъй като фондът за справедлив преход почива върху, попада в контекста на кохезионната политика – и ще се регламентира, между другото, и от общия регламент за кохезионната политика. В това отношение тази специфична цел е равнопоставена на петте политически цели, формулирани в общия регламент за кохезионните фондове. Що се отнася до ресурс? По предложението на комисията Съюзът участва с 7,50 милиарда евро свежи средства свръх предложението на Комисията за многодишната финансова рамка, датираща от 2018 година. Ресурса по третата функция на бюджета за е, природни богатства и екологични инициативи – в програмната рамка и те са свързани с задължителни трансфери от Европейския фонд за регионално развитие и от Европейски социален фонд. Тези трансфери са лимитирани, трябва да възлизат на не по-малко 1,5 пъти средствата за отделните държави по фонда и не по-вече от три пъти съответно заделената сума. За да, се, да, да се оформи пакет а, от ресурси и за да бъдат запазени ресурсите за кохезионната политика по линия на традиционните инструменти и за традиционните политически цели на кохезионната политика. И това също е причината, по която допълнително трансферите се лимитират на 20% максимум от фонда за регионално развитие или фонда за социално развитие, социалния фонд, плюс националните участия. Сумите, които ще се прехвърлят, ще трябва да бъдат обосновани в териториалните планове за справедлив преход Както казах, тези планове са от съществено значение за практическото освояване на средствата от фонда. И действията, дейностите, които се предвиждат в тези планове, ще послужат за обосновка за отделните трансфери. Например, ако половината от действията са насочени към подпомагане на търсещите работа, то аналогично половината от задължителните трансфери следва да дойдат от Европейския социален фонд. Най-просто такъв е механизма за регулиране на трансферите. Освен това, целта е да, да има единни правила и единен кюб финансови средства – за този фонд за справедлив преход, да, да няма различни е, норми, да не се осложнява на практика освояването на фонда, е, е, един набор, единен от правила. Що се отнася до възможността в последствие да бъдат увеличени ресурсите на фонда, такава възможност има, тя е предвидена и в последствие, в рамките на многогодишна финансова рамка, по решение на бюджетния орган, ресурсите за фонда могат да бъдат увеличени. Нормите на съфинансиране по кохезионната политика се прилагат и тук, по същия начин. И Изцяло в съответствие с нормите на съфинансиране по другите кохезионни фондове, в това число за регионално развитие и социалния фонд Плюс. Що се нася до обхвата на подкрепата, имаме два ключови елемента, две цели, които ще бъдат фактори за подкрепата. От една страна ще бъдат подпомагани регионите или областите в дейностите им насочени към економическа диверсификация – към опазване на местната економика от неблагоприятните последици от прехода, чисто економически. И едно друго, сериозно и главно направление е, ще бъде насочено към социалния аспект. Работни места, заетост, е, най-вече под формата на квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията за на търсещите работа и по-широко за социалното приобщаване – на останалите без работа. Е, виждате, тук обхватът е по-тесен. Е, той заимства някои елементи и от социалния фонд, и от фонда за регионално развитие. В проекто регламента имаме изчерпателен списък. И области, отрасли, действия, които е, ще бъдат финансирани. както казах вече, по първи и втория стълб от механизма за справедлив преход имаме по-широк и отраслов и териториален обхват, благодарение на което ще бъдат обхванати всички необходими намеси, проекти за успеха на климатичния преход. Фондът за справедлив преход обаче, доколкото разполага с ограничени средства, ще се съсредоточи върху някои направления с един по-тесен обхват. Що се отнася до екологосъобразността, тя също е, е допустима като финансируема дейност. Подчертавам обаче, че подкрепата, която ще се е, отпуска следва да бъде изцяло съответствие с принципа замърсителят плаща. Е, мерки за екологосъобразно, в това число някои такива е, за е, засилване цялостната екологосъобразност на отделните територии. Това, това са дейности и направления, които по традиция се финансират по кохезионната политика. И по-конкретно, що се отнася до условията за допустимост, отново се позовавам на плановете, за справедлив преход. По тях ще се преценява допустимостта на определени проекти и а, прехода за, е, е, целта за справедлив преход трябва пряко да се цели чрез а, кандидатстващите за финансиране дейности. И това по плана за справедлив преход. А, of uh, support to people, those um, who are supported by... Що се отнася до подкрепата за отделни лица, и това трябва да бъдат граждани лица, засегнати от преход. Как ще се конструира обхватът? Подчертавам, че той ще съответства изцяло на критериите за допустимост по вече съществуващите регионален и социален фондове. Плюс конкретно тук още две области, които ще е, могат да, да бъдат финансирани допълнително, макар и ограничено. Това са производителни инвестиции в големи предприятия и някои е, дейности е, за намаляване на вредните емисии. Но в пряка връзка с възможните работни места. А, значи, поначало такива капиталовложения е, за материални активи, за производство ще трябва да се обосновават било чрез запазване на работни места или чрез създаване на нови. Отново всичко това трябва да бъде описано в плана и, и, и да бъде изцяло съобразено с действащите правила за държавните помощи. Що се отнася до процеса на програмиране, тук виждаме основен въпрос, който е на дневен ред днес – а именно за вписването на този нов финансов механизъм в вече текущия програмен процес или механизъм. Знаете, всички си даваме сметка, че не бива да се губи време по-настоящем в този процес на планиране, така че когато цялата нормативна уредба влезе в сила, да се надяваме в началото на 2021 година, програмният процес е достатъчно напреднал, така че при влизането на механизма в сила да, да се внесат програмите веднага и, и в максимално кратък срок да се финансират конкретни проекти. Що се отнася до този програмен процес, комисията заимства някои елементи от методиката на страновите доклади, Е, тези разработки на комисията ще бъдат е, сведени до знанието на държавите членки към края на този месец. И за дума за отделни аналитични е, пунктове, нали, чрез които се оценява положението на най-засегнатите територии. И вече тези нови елементи ще трябва да се впишат в е, процеса на програмиране за 7 годишния програмен период и отново да попаднат в териториалните планове за справедлив преход. като се търси пълно съответствие с националните енергийно-климатични планове. И трябва да бъдат посочени конкретно тези територии на НУЦ-3 и, и по-долу. Значи слизаме на най-низкото ниво на дискретност. И така да, да, ще, ще се идентифицират конкретно най-тежко засегнатите територии – и територия по територия ще могат да се планират действия, да се обосновават действия, конкретни инвестиционни проекти. И вече плановете ще бъдат съгласувани в хода на един конструктивен диалог между съответната държава членка и комисията. И така ще се стигне до програми, финансирани от Фонда за справедлив преход, с приложени планове за справедлив преход. Отново подчертавам, всичко това, целият този е, е, програмен процес е, изцяло се базира на уредбата на кохезионната политика, това число за участие на партньори, спазване на принципа на участие на териториалните управленски и самоуправленски звена, участие на заинтересовани страни, критерии за участието на заинтересовани страни. И при това плановете за справедлив преход е, ще бъдат задължителен елемент, основа на тези разговори. Що се отнася до методологията на разпределяне на средствата, бих искала да ви запозная тук с главните критерии, които ще бъдат прилагани. Виждате този списък от 5 пункта. Половината на практика от показателите или, или, или критериите се отнасят за економическите последици, аспекти, парниковите емисии на, на, на съответните територии и останалите показатели или критерии се отнасят за пазара на труда, за заетостта. Значи, отчитат се емисиите на промишлените обекти в високо въглеродоемки региони. И в тези същите региони поглеждаме заетостта, примерно в въгледобивните, лигнитно-добивните райони. Виждаме шистов газ, торф и така нататък. В зависимост от добивната специализация на района. После лимитът е, както видяхме, двояк. Е, национално разпределената сума няма да превишава 2 милиарда. Фактически и другото, е, е, и другият лимит цели ефикасност или интензификация на дадената помощ с минимум 6 евро на глава от населението, като интензивност на подпомагането за програмния период. Отделно се отчита брутния национален доход на глава на съответната държава членка, за да се гарантира съсредоточаване на средствата вече в Съюза към най-слабо развитите държави членки. В резултат от прилагането на тази методология получаваме това разпределение таблично. Тук имаме не само Фонда за справедлив преход, а и останалите два елемента от механизма за справедлив преход. Втори стълб и втори стълб. Тоест частен и държавен сектор. Благодаря ви отново за вниманието. Е, и ви призовавам внимателно да се запознаете с нашите предложения. Благодаря. Madame Wagner, je vous remercie pour cette... Благодаря ви за много ясното изложение. Ще ви помоля любезно да останете в залата тук до, до края на на всички изложения, след което ще проведем размяна е, между членовете на комисията и съм сигурен, че ще ви бъдат зададени много въпроси. Е, привет съм с добре дошъл нашия стар колега Ван Нистелрой. Е, голямо удоволствие за всички ни, смятам, е да се видим отново. И вие съвсем скоро ще бъдете тук, на масата, тъй като организираме нарочна среща и предполагам, на която господин Ван Нисларой ще се изкаже, за да ни запознае с намеренията на тази важна организация, която ръководи за европейска кохезия. Сега нашите експерти. Доктор Симас от Единия изследователски център на Европейския парламент, който ще ни запознае с затрудненията, с предизвикателствата, пред които са изправени въгледобивните райони в Европейския съюз. Имате думата. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I'm waiting for the remote. Благодаря, господин председател. Изчаквам да проработи дистанционното. Let me start by, uh, I would like to thank you and... Господин председател, искам да благодаря на вас и на евродепутатите за това, че ни дадоха възможност да споделим заключенията от нашата дейност. Е, ние работим в Европейската комисия в съвместния научен център. Е, ще говорим за предизвикателствата, свързани с прехода към климатична неутралност. Ще говорим и за възможностите, обаче това е по-важно. Ще ви демонстрираме възможностите, свързани с заетостта и всички възможности за регионите, що се отнася до економическия растеж. За тези от вас, които не са запознати с нашия център, ние сме центъра за познания и наука и изследвания на Европейската комисия. Ние участваме в изграждането на политиките на Европейския съюз, работим в тясна връзка с колегите от редица генерални дирекции, след които енергетика, диджи реформи и така нататък. От 2017 година работим, за да разберем какви са предизвикателствата пред регионите, които зависят много от въглищата в контекста на прехода към климатична неутралност. Аз лично работих за рамката, за основния инструмент за така наречените региони в преход. Този инструмент е изключително важен. Работихме с държавите членки и им оказахме експертна помощ за да може те да разработят необходимите модели, които биха им позволили да постигнат по-голям напредък, без да трябва да се сблъскват с отрицателните въздействия върху растежи и работните места в регионите, които зависят много от въглищата. Първата ни задача е да разберем какви са предизвикателствата пред тези региони. Ясно е, че прехода към климатична неутралност ще изисква изтеглянето на много активи, свързани с изкопаемите горива. Това пък ще окаже сериозно въздействие върху тези региони, чието бизнес модел зависи много от използването на въглеща. Шест държави членки по-настоящем разчитат на въглещата за повече от 20% от е, енергията си. Доколкото знаем, по-настоящем има 128 въглишни мини в голяма част от държавите членки. 42 от тях зависят от лигнитните въглища. Това представлява всъщност 35% от произведената електроенергия. 150 гигавата е мощността на общо 207-те електроцентрали в 21 държави членки. Държавите членки естествено изтеглят вече част от тези активи възоснова на информацията, с която разполагаме и възоснова на националните планове, разработени от държавите членки на ЕС. Виждаме, че от тези 150 гигавата, които са съществували през 2016 година, през 2025 ще бъдат изтеглени почти 100 гигавата, само 55 ще останат. Сега, естествено, тези цифри ще трябва да бъдат преосмислени, тъй като държавите членки предприемат по-агресивни мерки и освен това, знаете, целим през лятото да имаме по-ясна картина. Тогава ще сме оценили националните планове за енергетиката и климата, познати като НЦП на английски. Какво означава това за регионите? Около 250 хиляди души са заети в сектор сектора. Около 50 000 работят в електрически централи, които зависят от въглищата. 185 000 се занимават с минна дейност. Естествено, в различните държави членки положението е различно. Има някои държави, в които няма да имаме кой знае какво голямо бреме. В други държави, като Полша, например, почти 130 000 души са заети в минното дело. Има около 100 000 души в Польша, които са заети в различните миннодобивни дейности и 215 000 косвени работни места в целия Европейския съюз са обвързани с минното дело. Ако погледнем въздействието върху сектора ще има сериозно намаление на работни места. Около 77 000 работни места ще бъдат загубени до 2025 година и около 160 000 до 2030 година. Виждате, предизвикателството е голямо, но аз мисля, че би трябвало да осъзнаем и какви са възможностите, тъй като този преход дава много възможности. Много е важно да се помогне на регионите да преминат през този преход по един справедлив, честен начин, за да може никой да не бъде изолиран. Необходимо е да се развият альтернативни бизнес модели, необходимо е да се създадат нови альтернативни работни места, за да може тези райони да се радват на економически растеж и отвъд епохата на въглищата. Това е, виждате, значи едно мащабно цялостно предизвикателство. Решенията обаче трябва да се появят в местен план. Какво отчетохме, когато Работехме по решенията и стратегиите за тези региони. Отчетохме не само факта, че те ще трябва да изтеглят своите активи свързани с въглещата. Отчетохме економическото, екологичното въздействие върху обществата и така нататък. Освен това решихме, че е необходимо да видим как новите инструменти, които са на наше разположение или развиването на нови вериги на стоиността, ще подкрепят регионите. Ние смятаме, че няма панацея, няма еднозначно решение, което да може да се приложи във всички региони, които зависят от е, минодобива. Всички райони трябва да търсят индивидуални подходи, трябва да модернизират различни сектори, да разработват нови дейности и да търсят ефекти на доминото, които могат да се появят във връзка с съществуващото наследство в тези райони. Това наследство, знаете, е разработвано в продължение на много-много години в продължение на много години тези райони зависят от въгледобива. За да се минимализира въздействието на декарбонизацията върху тези региони, необходимо да имаме стратегически индустриален подход. Целта е да подпомогнем тези региони и да дадем възможност на хората да придобият нови умения. Чрез тези нови умения те ще могат да се впишат в новата економика, която вече ще бъде освободена от въглерод. Това е економиката на Зеления пакт. Знаете, че тези региони имат, както казах, индустриално наследство, но те имат и много активи и инфраструктура, които могат да бъдат използвани. Един от основните активи са хората в тези региони. Те имат различни умения, могат хората да се занимават с различни дейности. Тези служители от минното дело, например, могат да бъдат използвани като работници в други отрасли, могат да бъдат използвани в частност поради уменията си в производството на водна и слънчева енергия, както и вятърна енергия. Що се отнася до инфраструктурата, прехода вече се случва. Преминава се към вятърна енергетика, към слънчева енергетика. Виждате примери за това. Има региони, в които има наличната инфраструктура. Те е, вече имат е, далекопроводи с е, много голям капацитет. Тези райони имат и съответните ресурси. За тези конкретни региони, разполагащи с тези предимства, трябва да се намерят възможности за хората да се реализират в технологиите, които са чисти по своя характер. През последните няколко години се опитахме да преценим потенциала за чиста електроенергия в 42 региона, които сме разгледали. Разгледахме доколко тези райони могат да играят ключова роля в енергийната трансформация. Разгледахме техническия потенциал за ветрена, слънчева и биоенергетика. Няма да ви представям всички данни. Вие може да прочетете всички цифри в нашите доклади. Те са тук в залата, близо до входа. Важното е да се спомене, че в тези 42 региона има достатъчно голям потенциал, за да може поне половината от енергетиката, поне половината от енергийните им ресурси да идват от ВИ. Онова, което не се вижда на картата е, че този потенциал е различен в различни части на Европа. В Южна Европа, например, има голям потенциал, що се отнася до слънчевата енергия. В северната и източната част на континента има обаче много възможности за ветрена електроенергия и за биоенергия. Значи виждате, че има потенциал за една или повече технологични опции във всеки един район. Много е важно да се отбележи, че съществува голям потенциал, що се отнася до а, сградния фонд. Това е свързано с правенето с феномена на така наречената енергийна бедност. Районите, които се занимават по-настоящем с въгледобив, не са особено богати и сградния фонд там трябва да бъде реновиран. Принципно повече от 100 години ще отнеме реновацията на тези сгради. Ако успеем да го направим по-бързо, ще подобрим енергийните характеристики на регионите като цяло, ще подобрим живота на хората и ще дадем възможности за нови работни места. Много хора ще могат да работят в сектора на, на строителството. Вече говорихме за новите възможности, свързани с технологиите, ще дам един пример. Що се отнася до така наречените гигафабрики и производството на батерии и акумулатори. Производството на батерии и акумулатори е много важно за климатичната неутралност. Знаете, чрез електромобилността можем да намалим емисиите на парникови газове от един от най-виновните в това отношение сектори – транспорта. Ние се опитахме да картографираме инвестициите в тази област. Виждаме, че има поне 13 района, които дават убежище на, на, на фабрики, които е, могат да бъдат определени като гигафак, гигафабрики. Една гигафабрика, например, типична по своя характер, може да осигури между 2 или 3 хиляди работни места. Нека да видим сега как този потенциал може да се превърне в заетост. Ако вземем предвид целите ни, които имаме относно прехода към климатична неутралност, Става дума за целите до 2030 година. Знаете, до тази година имаме и цели за ВИ. Значи, до 315 000 работни места могат да бъдат създадени до 2030 година в сектора на ВИ, в сектора на строителството, в изграждането и реновацията на сградите. По-настоящем около 200 000 души са заети в минодобива в същите тези региони. Естествено, не можем да кажем, че положението е розово насякъде, защото различните райони имат различен потенциал и по различен начин ще могат да се възползват от прехода към ВИ. В заключение трябва да ви представя последните резултати, до които стигнахме. Направихме оценка на потенциала на всеки един регион и се опитахме да създадем възможности за изчисляване на това доколко могат да бъдат създадени и колко работни места могат да бъдат създадени в различните региони. Разделихме съответно регионите на три групи. Повече от половината, 28 региона, имат много висок потенциал за разгръщането на ВИ и технологии, свързани с ВИ. За тези региони е необходимо да се е, гарантира достатъчно финансиране, за да се генерира достатъчно работни места. Други 7 района потенциала общо взето е същия, както и потенциала, който по-настоящем съществува във връзка с минодобива. Тук трябва да се гарантира подкрепа за гладък преход. И има 7 региона, в който потенциала за създаването на работни места в ВИ е много по-нисък от този, който съществува под формата на работни места в сектора на минодобива, на миното дело. Съответно, тук трябва да се намери възможност за реализация на хората в други области. В заключение, искам да кажа, че в нашия доклад ще получите обобщена информация за всички тези региони на ниво НУЦ-2. За всеки регион ще видите информация с технически характер, ще видите информация за потенциала относно реновацията на сградите, ще видите информация относно това как може да се използват вече неизползваните мини и рудници и накрая ще видите и информация за възможностите за нова заетост. Благодаря за това, че ми дадохте възможност да ви представя резултатите от нашата дейност. Какви са основните ни послания? Значи, Разгръщането на ВИ може да генерира работни места в общностите, за които говорим. Разгръщането на подобни проекти ще зависи от наличността на инфраструктура, земя, умения и както и от индустриалното наследство на тези райони. Необходимо е да има тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни. Работните места, които биха могли да бъдат създадени, могат да бъдат много повече от съществуващите работни места но трябва да се отчете факта, че има региони, за които това не е така. Съответно, за тези региони трябва да се търсят альтернативни варианти. Благодаря за вниманието. Мерси доктор. Благодаря ви, доктор Цимас, за направеното изложение. Веднага ще дам думата и на следващия ни докладчик, господин Бота, Ойсара, дирекция околна среда. Ще ни запознае с изменената стратегия за управление, изменение в посока към улесняване на зеления преход към една нисковъглеродна економика. След това ще изслушаме и трети докладчик експерт и тогава ще проведем разискванията. Имате думата. И аз искам да благодаря на всички, че успяхме да организираме това събитие, което е важно за Европа и за всички е, мисля, че всички сме склонни да научим колкото се може повече по този въпрос. И аз ще представя едно проучване, което е направено от ОИСР. В това проучване ние се е, опитваме да се поставим в различни позиции. Първо да разберем какво знаем а, за а, е, прехода. А, е, какви работници са засегнати, да видим а, също предишния опит от преструктуриране, какво е проработило, какво не е проработило и след това да видим какви са вероятните а, решения, за да осъществим справедлив а, ниско въглероден преход. Ще започна с първата част от проучването. Какво знаем а, за нисковъглеродния преход. Като цяло, въздействието на този преход се очаква да е малък. Виждате, тук е симулирането на много а, висок а, глобален а, въглероден а, данък. И това всъщност показва, че въздействието на този а, данък ще бъде около 0,2%. Това не е само за работните места, които ще се загубят, а и за работните места, които ще се създадат. 0,2% е, е много а, е, нисък процент, защото е, между 1999 и 2004 година в ОИСР има около 20% преместване на работни места така че 0,3 е много малка цифра. Защо? Защото секторите, които ще бъдат засегнати, не са големи работодатели в регионите и в страните, където се случва това. Въпреки това обаче, това малко въздействие не трябва да се подценява, защото в някои райони ще има по-голямо въздействие. Това са минодобивните региони, ще се намали около 8% и също смяна в сектора за производство на енергия от високо въглеродно производство към ниско въглеродно производство. Какво е важно да запомним от този слайд? Въглеродният преход ще засегне няколко сектора – не само минодобива, но енергийно интензивните сектори. И това не е процес, който унищожава работните места, а е смяна. Е, работниците ще се преместят от едни позиции на други позиции, ще се изгубят работни места, но също ще се създадат работни места. Това са секторите, които са засегнати. Какво знаем за работниците в тези сектори? Знам, че не се вижда много добре на този слайд, но работната сила е, в извличащите индустрии са предимно мъже. Тоест, основно мъжете първо ще бъдат засегнати от този преход. Второ, е разширяването на някои сектори Например, генераторите, които са нисковъглеродни, ще създаде възможности за заедност, но също заетост за жените, е, защото жените ще е, е, играят по-голяма роля. Например, според проучвания, жените заемат около 35% в сектора на възобновяемите енергийни източници. И също жените, които работят в нисковъглеродните сектори, са предимно в административни роли. Жените по-малко очакват в, участват в тези сектори, които са свързани с наука и енергетика. Тоест, мъжете ще бъдат първите засегнати от прехода, но същевременно ще се създадат и възможности и предизвикателства пред жените. Второ, друго нещо, което знаем за работниците в този сектор, които ще бъдат засегнати от нисковъглеродния преход, че в някои страни те са по-възрастни особено в някои централноевропейски економики по-възрастните работници изискват повече средства или с други думи означава, че трябва да има повече средства, за да им се намери нова работа. Ето защо това е свързано защо, с това, че е по-трудно да им се намерят курсове, в които да се включат и така нататък. И графика е сложна за разчитане. Какво се опитваме да обясним тук? Е, това са две основни послания. Първо, прехода ще засегне високо квалифицираните и ниско квалифицираните работниците. Тоест, когато говорим за човека, който ще участва в прехода, това не са само ниско квалифицирани работници, а някои от тях са високо квалифицирани. И второ, прехода не е свързан само с загуба на работни места, а с създаването на работни места. И това означава създаване на работни места за високи квалифицирани и за ниско квалифицирани работни места. Ще има повече работни места за високо квалифицираните работници. най-вероятно те ще се прехвърлят от един сектор в друг. Кои са уменията, които ще се търсят? зависи къде са били заети работниците преди това и каква работа ще си намерят. Тук се показват какви са нуждите от обучение в строителния сектор. И какво показваме тук, че обучението трябва да е организирано така, че да се съобрази с това какво са работили до сега работниците и каква работа ще имат в бъдеще и по този начин да се изготвят обучителните програми и а, курсове. Загубата на работни места в минодобива има някои доказателства, че а, високо а, а, въглеродните сектори са разделени на кластери и те са разделени а, на а, региони. Новите а, работни места, зелени работни места също ще са раз, е, разположени в тези места. Това е важно да знаем, защото ако работниците трябва да се преместят, за да си намерят нова работа, това ще повлияе на местните общности и региони. Същевременно работниците, особено по-възрастните работници, може да, се, е, да, да откажат да се преместят. Така че това е, географско разпределение е ключов фактор. Това е с предизвикателствата. Какви са решенията? Искам да ви кажа по този слайд, че ако видим опита, който сме имали до сега с въгледобивните индустрии, сме го резюмирани в нашата публикация. Разглеждането на конкретни примери показа, че прехода прехода първото нещо, което изисква е дългосрочно планиране. Опита показва, че това е дълъг процес, необходимо е адаптиране, което понякога отнема до 20 години. Когато обсъждаме визията си за бъдеще, е много важно да включим всички заинтересовани лица например в Алберта, в Канада, където в момента се осъществява преходния прият, се, се създадоха работни групи, за да се гарантира, че всички заинтересовани страни, работници, работодатели, представители на общността ще допринесат за изграждането на визията за бъдеще. В този контекст местните стратегии трябва да а, търсят а, конкурентни правомощия и нови а, възможности за експлоатации. Например, очакваме да се увеличи добива на метали. И, например, бивши мини могат да се превърнат в складове за въглероден двокис. В Германия също се увеличава промишления туризъм, е, бивши фабрики се превръщат в забележителности, където се показва наследството, производственото наследство. Така че това е, някои от тях дори са защитени от ЮНЕСКО. И сега е, трябва ни политика по а, е, придобиване на умения. А, е, те са по-успешни, когато са по-близо до местния трудов пазар. А, съществуват няколко инициативи за обсъждане на нуждите от е, умения при прехода. Е, но също трябва да се отчитат фактори като застаряването на населението и цифровизацията. Вторият стълб тук е активна политика за трудовия пазар. Това означава всички тези политики, които са свързани с заетост, безработица, намиране на работа и така нататък. И това да е съчетано с уменията, т.е. да има съчетаване между двете има няколко политики, например обучение за търсене на работа, т.е да се обучат хората как, например, да си напишат CV или да намерят свободно работно място. Това може би изглежда очевидно за някой от вас, но когато хората са били в един сектор с много дълго, дълги години, това е ново преживяване за тях. Както казаха и предходните колеги, уменията на някои от работници в, в а, високо въглеродния сектор много а, лесно се а, нагащат към новите работните места. Те не трябва да учат кой знае какво, просто малка преквалификация е достатъчна. А, и също обучение в предприемачество. Да учим а, хората как да станат предприемачи самонети лица понякога тези политики са много успешни. Въпреки това, трябва да имаме предвид, че да насърчаваме хората да станат предприемачи, ако те нямат умения, може да означава много сериозни финансови разходи, разходи, така че трябва да внимаваме с този вид политики. И накрая, третия стълб структурни политики. Прехода означава прехвърляне на капитали в различни сектори. И това означава, че работниците бързо ще се възползват от новосъздадените си политики. По-бързи възможности за започване на бизнес, например, сред работниците създаването на а, местни а, нисковъглеродни стартап компании и по-високи инвестиции и иновационни дейности. Това са доста политики, които трябва да бъдат пуснати в действие и те изискват финансиране в предните а, а, индустриални а, преструктурирания, които сме наблюдавали, са се инвестирали доста средства. В случая на нисковъглеродния преход има една възможност. Това са а, търговията с емисиите, което е ключва политика, която а, може а, да доведе събиране на доста средства. 30 евро за тон е цената. Доста по-низко, отколкото сме обсъждали до сега. От G20 страните това е около 1% допълнително. 1% от брутния вътрешен продукт, така че това са много средства да страните ще решат как да използват тези а, средства според своите характеристики и предизвикателства, но това са сериозни а, ресурси. И в заключение, а, досегашния опит показва, че а, трябва да има а, инструменти за улесняване на прехода на работниците от един сектор в други и също всички и накрая, както казах, преходът има силен регионален аспект и за това са необходими регионални действия. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин Бота. Сега ще изслушаме и третия ни експерт господин Грегори Клейс от проучвателната фирма Прогел, е, която е извършила оценка на проекто акта, Разбира се, оценка, която не, не се дължи единствено на вашите усилия. А, благодаря. Ще продължа на английски язик, тъй като това е по искане на парламента, оригиналът на нашия доклад. Благодаря. Позволете ми да благодаря и на вашата комисия за поканата, за възможността да направим оценка на такъв важен проект на нормативен акт на комисията за фонда за справедлив преход. Докладът е дело общо с още трима колеги. Виждате, задачата ни е общо заето трояка. Първо, най-важни елементи на проекта. На второ място, сбита оценка на предложението и евентуални изменения и допълнения, които парламентът би могъл да внесе. Да, предвид подробното изложение на страна на комисията, аз ще се опитам да бъда кратък. Кои са най най- най- главните елементи на, на това предложение? Целта на новия фонд. Заявената цел, я виждате на екрана, в кавички, да се е, облегчи въздействието на, на прехода чрез финансиран диверсификация и модернизация на местната економика и намаляване на отрицателните последици за заетостта. Какво означава на практика това? Е, фондът ще предоставя безвъзмезни суми за финансиране на три вида действия. Виждате социална подкрепа, човешки капитал, е, съживяване на економиката, търговски дружества и възстановяване на поземления фонд. ресурса. Виждате 7,50 милиарда нови пари от европейския бюджет. Свръх предложението на комисията за МФР от 2018 година. Тези 7,5 се допълват от задължителни трансфери от регионалния фонд и социалния фонд, както са разпределени средствата по държави членки и свръх това още националното съфинансиране. И тези три ресурсоисточника на фонда дават общо около 50 милиарда евро за този фонд. Териториален обхват, всички държави членки, обаче средства ще бъдат разпределени предварително. Ще бъдат определени национални квоти възоснова на доста сложна формула, която главен главни елементи са два. Най-вече критерия. Първо, относителен, относителен дял на парникови емисии в региони статистическа категория 2, които са високо въглеродни. Какво е статистическа категория 2? НУЦ. НУЦ 2, е за французите от вас, това са старите е, департаменти, 22. Е, за испанците това са автономните области. TM autonomies in English. Um, so these are the nuts to region. Така, значи това е голяма област. НУЦ 2. Uh, greenhouse gas emission and also значи относителният дял на парникови газове в тези е, райони, относителният дял на заетостта в е, миното дело и специално е, лигнитните въглища, Относителен дял на промишленото производство, виждате торф, е, добив, е, шистов е, газ и прочи. 11 дейности, които са допустими по три категории, които вече ги споменахме социални, економически и поземлен фонд и очистване на замърсени терени. Basically, the countries will have to submit uh, so-called territorial just transition uh, plans in which uh, the countries, the member states will have to explain how the... Um, как ще стават нещата? Държавата, която кандидатства, ще трябва да се обоснове е, при разходването на средствата е, по проекти, не само териториално, нали, проектите ще трябва да съответстват на заявените цели, свързани с климатичния преход. Плановете трябва да бъдат утвърдени от комисията, за да могат да потекат средства. Е, това накратко е предложението, каквото е внесено то от комисията. Сега нашата оценка и евентуални подобрения, е, които могат да бъдат предложени е, от Европейския парламент. Доста сме критично настроени, както виждате. Употребяват се думи като подвеждащо. И предложенията ни за изменение не са козметични, са доста съществени. Така че въпросният фонд наистина да стигне до гражданите, които най-вече са пострадали от прехода. Първо, произхода на средствата. Е, е, наивно, дори заблуждаващо е да се твърди, че става въпрос за нови пари. Тези 7,5. Понеже всички знаем, е, че предвид сегашните преговори по МФР, усилията най-вече се, се насочват към сводния размер в относително изражение 1%, 1,30% от е, националния доход и така нататък. След се постигне съгласие обаче, знаем, че средствата за този фонд ще бъдат част от Кюпа. И вече разговора дали това са нови пари или не, става доста безотносителен тъй като общо това, което предлага е, съветът, е с около 240 милиарда под предложението на парламента. Така че не, не само не са нови, а ги няма. А второ, всичко попада в сводната сума, от което следва, че тези 7,5 милиарда автоматично ще бъдат иззети от други европейски програми и вие трябва да проверите откъде. От кои? най-вероятно от кохезионната политика, от което следва две неща. Първо става въпрос за претакане на средства. 7,5 милиарда от кохезионната политика и съответно е, е, фондовете е, се вземат. И ние правим оценка най-вече от, от кои страни ще се вземат тези пари и в кои страни ще отидат. Значи, тук се вижда Италия, Испания, Португалия, Унгария. Germany, uh... И отиват в Польша, Германия, Чешката република и България. Point to, to note, I, I think for you. And the second thing that you should note is that it's important to check what uh, program uh, will be cut, because if those pro... И след това, кои програми ще бъдат урязани. Uh, понеже ако това, което твърдим е вярно, фонда за справедлив преход просто ще означава в крайна сметката преименуване на политика. Сега по размера, тук нещата са малко субективни, първо трябва да се отбележи, че това, което предлага комисията, не се опитва дори да обоснове тази абсолютна сума. Защо 7,5 милиарда от въздуха? И не е ясно откъде са взети тези пари като обосновка. На второ място е много трудно да се знае, да се изрази количествено. Според нашия анализ, е, тези 7,5 няма да бъдат достатъчни и то в значителна степен за трите направления социално, економическо и е, поземлено. И ние показваме в доклада си, че само за безработните в резултат от прехода е, ще са необходими всичките тези пари. Значи, нашият извод е, че фондът няма да може ефикасно да се справи с задачите си. Ето защо нашата главна, най-радикална препоръка е да се върнем на практика към първоначалната идея на Европейския парламент е, и този фонд да се насочи към социална подкрепа и единствено и до някъде, ако останат средства, амелиорации а, Комисията по регионалното развитие трудно може да мине тази наша идея, но, но какво да ви кажа, безсмислено е, е да, да се раздава на парче е, е, някаква дребна сума, която за нищо няма да стигне. По-добре е, като са малко парите, да се насочат към едно главно нещо, в случая социалната политика. И Нещо повече, нашият анализ на списъка допустими дейности сочи, че той изцяло се припокрива с вече действащи програми на Съюз. Че защото всички допустими дейности от този фонд вече могат да се финансират от другаде. Без при това държавите членки да трябва да внасят такива административно отежнени териториални планове за справедлив преход. И оттам главните ни препоръки. Да се стесни предметния обхват, да се намали списъка на допустимите за финансиране дейности, да се отрази стеснения обхват. Общо взето допустими да бъдат дейности а, а, хаш е, и и Г, както са изброени в е, предложението. Става въпрос за преквалификация и повишаване на квалификацията и възстановяване на замърсени поземлени площи. Към това обаче могат да бъдат добавени и други дейности за повишаване ефикасността на социалното направление на фонда. И в това отношение трябва да се вслушате в казаното от ОИСРА, е, понеже организацията има доста добри идеи в, в, в областта на преквалификацията, повишаване на квалификацията на останалите без работа. Например, да се приоритизира е, квалификацията без откъсване от работа, да се повишат възможностите на областните администрации да събират надежна информация за търсените знания и умения по места. Друго, което се препоръчва и то също се предлага от ОИСР, и е, е да се предвиди някаква доходна подкрепа на останалите без работа. Имайки предвид напредната възраст на някои от тези хора, по-добре би било е, да, да им се даде време на пенсия, докато достигнат е, определената пенсионна възраст. Е, е понеже. Е, в противен случай средства просто няма да стигнат. Към това могат да се добавят и някои безвъзмезни суми, помощи за мобилност, за да се придвижват хората в търсене на работа. И накрая, понеже включваме и амелиорациите, като е една от дейностите, там подкрепата трябва да бъде насочена към терени, за които няма кой да плати повече от, от от частния сектор, за да не се стимулират превратно замърсителите. Това, което предлагаме, не означава, че економическото оживление е маловажно. Напротив, за да си намерят хората работни места, работа, економиката трябва да се оживи. Ние обаче смятаме, че този фонд не е най-добрият начин да се постигне тази цел. Има други инструменти, за това по, по, по бюджета на Съюза. Фонда за регионално развитие, разбира се, и извън бюджета на Съюза с новата инвестиционна програма на Съюза. И с помощта на Европейската инвестиционна банка и други национални насърчителни банки. Накрая по, по териториалния обхват е, ние смятаме, че предварителното разпределение е разбираемо от политическа гледна точка, за да бъдат привлечени в подкрепата си е, някои държави членки за преследването на амбициозни климатични цели, но според нас това не е най-добрия начин да стигнат парите до най-засегнатите. Би било далеч по-добре да няма предварително разпределение и средствата да се освояват по проекти. Както, например, по фонда за приспособяване към глобализацията. Парите се насочат тогава и когато и на където са необходими. Ако погледнем самата формула за това предварително разпределение, е, безпокоим се, понеже ако се приложи тази формула и в критерия висока въглерода, въглеродоемкост не към териториална единица 2, а към териториална единица 3. че във Франция това са департаментите или окрази. Тогава 40% от НУЦ-3, които следва да се ползват от фонда, не се числят към съответно по-високия регион НУЦ-2, който е, отговаря на условията. Е, фактически формулата не, не, не отразява потребностите на всички долни териториални единици, ниски териториални единици, които са фактически засегнати. Значи не бива да има предварително разпределение, да се заимства модела на фонда за глобализацията. Ако се запази все пак предварителното разпределение, е, териториалната единица да бъде ноц 3 е, За да се обхванат действително засегнатите от прехода. И накрая On the transfers uh, from the ESF Plus and ERDF to the GTF envelope and to this idea of Сега, е, връзката с другите фондове. Е, ЕСФ плюс и, и регионалния е, е, и прехвърляне на средства към фонда за справедлив преход. Ако фондът за справедлив преход се насочи най-вече към социална подкрепа, както препоръчваме, не нали, би било полезно да се трансферират средства от фонда за регионално развитие. Фактически сливането на двата пакета не, няма да е добро понеже дадена държава може да използва всичките средства по фонда за справедлив преход, е, е, нали, само за социална подкрепа или за оживяване, съживяване на економиката, а ние се нуждаем от съчетани действия. Социалната подкрепа от една страна и мерките за стимулиране на економиката от друга се допълват взаимно. И, следователно, и двата фонда би трябвало да действат самостоятелно и едновременно. И нашата препоръка е да се откажете от е, автоматичния задължителен трансфер от Фонда за регионално развитие, за да се разделят задачите. От Фонда за регионално развитие да се търси оживление на местната, на регионалната економика. Обаче, за да се, да, стане, да, да, се, да се получи съвпадение по територии, ще трябва да се изисква от държавите членки поне част от фондовете за регионално развитие за економическо оживление да бъдат насочени към засегнатите региони, определени по формулата за фонда за справедлив преход. Фактически средства, някакви от Фонда за регионално развитие да играе допълваща роля, но освоявани отделно. Е, превиших времето, което сте ми дали вече с две минути. Е, мисля, че това стига за сега. Докладът ми, разбира се, е далеч по-подробен, а и ако вече са възникнали въпроси тук, с удоволствие ще отговоря. Може, разбира се, да общуваме по електронна почта. Благодаря. Благодаря. Нямам а нямах никаква представа, че ще кажете това, което току-що казахте. Ам, аз съм също толкова впечатлен, както предполагам и всички колеги от това, което току-що чухме, и, и, и то ще породи сериозни размисли и реакции. Всички с нетърпение очакваме да чуем сега какъв подход възнамерява да възприеме нашия докладчик, господин Кефалоджанис. Съвсем накратко, уважаеми колеги, госпожи и господа, нека да благодаря на всички гост-оратори за презентациите. Комисията предложи едно обстойно експозе, Искам да благодаря и на гост-експертите. Всички презентации, които чухме, наистина ни дадоха поводи за размисъл, чувстваме се много по-информирани. Европейския съюз, знаете, си е поставил амбициозната цел да стане климатично неутрален до 2050 година. Това е основният приоритет на Европейския съюз. Искам да ви напомня, че Европейския съвет одобри тази цел на 12 декември 2019 година. Предложението за Фонда за справедлив преход или ФСП е неразделна част от реализирането на този приоритет. За мен е голяма гордост и аз се чувствам много щастлив за това, че съм избран за докладчик по фонда. ФСП е от ключово значение, за да се гарантира, че прехода към въглеродонеутрална економика ще е справедлив, честен и никой няма да бъде изолиран. Мисля, че предложението на комисията е уместно, но то трябва да бъде преработено до известна степен. Ще представя на вашето внимание какво смятам. Като естествено ще очаквам да чуя и мнението на докладчиците в сянка и на всички заинтересовани страни. Знаем, че ФСП ще се основава на една нова сума от 7,5 милиарда. Средства ще дойдат от Фонда за регионално развитие и от СФЕ. Средствата ще дойдат от всички държави членки. ФСП освен това ще комбинира различни типове финансиране – насочени към целевите региони, като целта е да се откликне на всички економически, социални и други предизвикателства. За да може програмата да бъде успешна, смятаме, че първо трябва да се отчитат всички възможни фактори. И на второ място, регламента трябва да е максимално гъвкав, що се отнася до планирането и програмирането. Относно сроковете за нашата работа. През юли може да имаме позиция на първо четене преди лятната вакансия на Европейския парламент. Днес дебата в нашата комисия ще помогне за това да изготвим проекта на доклад максимално бързо. Освен това, дебата би трябвало да ни покаже какви са приоритетите на различните парламентарни комисии. До сега комисиите по бюджети и комисията по промишленост поискаха да бъдат на равна нога с а, другите водещи комисии. А, комисиите по транспорт и по заетост вероятно ще поискат а, да предоставят становища. Има и други желания с различен характер от различни комисии. През април ще се появят измененията. През май ще се гласува в нашата комисия по този доклад. Уважаеми колеги, аз съм убеден, че бъдещето на Зеления пакт е светло, общо заето. Наша задача е да гарантираме това добро бъдеще. Аз смятам, че Принципите за справедлив преход трябва да се превърнат в политически приоритет за Съюза и фонда за справедлив преход е само една крачка, за да може нашия приоритет да се превърне в действителност. Аз лично ще работя така, че да съм отворен към всички предложения и виждания на колегите. Готов съм да изслушам техните приоритети. Ще работя в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка, с представителите на държавите членки, на регионите. Имам нужда от вашата подкрепа. Надявам се, че парламента ще представи своя принос към ФСП своевременно и този принос ще е достатъчно добър. Благодаря, господин председател. Благодаря. Уверявам ви в пълната подкрепа на секретарята на нашата комисия. Очевидно има въпроси, които си задава и съвета, ние проче не знаем каква ще бъде позицията на съвета и изчакваме. Той да се определи и по бюджета, и по графиците. Сега ще ви дам възможност, колеги, да се изкажете. Господин Педро Баркес, първи съображения. Благодаря, господин председател. На португалски. Първо искам да подчертая колко е важен този инструмент. Смятаме, че Европа трябва да бъде амбициозна, но не трябва да губи а, социалното измерение. Този инструмент е адекватен, представя се в подходящия момент, но трябва да обхване доста предизвикателства. Искам да поздравя е, председателя на комисията и а, всички други, които участваха в а, а, този семинар. Предложенията са доста смели. И сега е, трябва да а, докладчиците, докладчиците в сянка, целия парламент и така нататък. И искам да поздравя докладчика е, за първото му изказване относно а, началото на този работен процес. Искам да подчертая социалния аспект в справедливия преход и а, вземам предвид препоръките, които чухме тук. Прехода, зеления преход, трябва да е с червено сърце, казваме в нашето политическо семейство. Трябва да прегърнем социалните аспекти и също цифровизацията в справедливия преход. Това е идеална възможност да засегнем социалния аспект на прехода и смятам, че е подходящо да насочим а, средства към социалния аспект и да се възползваме от другите а, стълбове, които, и, с които разполагаме. Нямаме достатъчно средства и за това трябва да подкрепим нашите граждани и региони. Защо казвам всичко това? А, аз имам опит в в сферата на обществените политики съм виждал много региони, които са засегнати от прехода и в някои от тях е имало тежки последствия. Не може да се каже, че всички работници ще се преквалифицират, ще си намерят нова, ново работно място в новите економически модели. Много често има социално изключване в тези региони и ние трябва да се вземем с това, защото хората, които ще бъдат засегнати са много. Тук вече се спомена, че има региони, които са силно концентрирани ще бъдат засегнати там. Прехода ще бъде, може би, с по-голяма степен на риск. И тези тези а, региони са били засегнати от предните преходи, когато се преминаваше от тежката индустрия. Така че тук има двойно предизвикателство. Трябва да работим, е, за да имаме устойчива и конкурентно способна модернизирана индустриална база, която ще бъде основан към зеления преход. Трябва да запазим заетостта, да подкрепим работниците и да не забравяме социалния аспект, който аз споменах. Трябва да има инфраструктури, които са ключови за сближаването или за кохезията много от работниците трябва да бъдат подкрепени в различни етап от техния живот. Да не забравяме също застаряващите работници. Трябва да се създадат работни места и да се предотврати социалното изключване. Това, което е, каза председателя на комисията, съм съгласен с него. Прехода, справедливия преход – не могат да бъдат само думи, трябва да бъдат придружени от ресурси и то амбициозни ресурси. Ние в групата сме доста разочаровани от предложението на Шарл Мишел и от преговорната котия, която той предложи по многогодишната финансова рамка. Средствата, които се предлагат за справедливия преход и ако си мисля, че парламента ще се замълчи в такъв случай, това е невъзможно е, аз така наречените свежи пари, не може да се каже, че с 1% само е, ще се е, постигне това, което е необходимо. Трябва да бъдем двигател на е, силни политики в Европа и това включва справедливия преход. Затова ни трябват сериозни ресурси. И в съключение, прехода трябва да бъде дългосрочен, да бъде всеобхватен и да има а, извън европейско измерение. Не може само нашата индустрия да бъде в а, преход, в а, нисковъглероден преход. А, трябва също да видим. А, целите за декарбонизация как ще се отразят и извън Европейския съюз. Това е всичко. Благодаря. Ще следя и другите изказвания. Мерси beaucoup, Педро. Благодаря ви, Педро. Докладчик в сянка и координатор от обнова. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички госторатори за презентациите относно ФСП и относно регионите с развит въгледоби в преход. Не очаквахме предложението толкова бързо, но това беше едно от обещанията на комисаря Ферера. Гражданите, регионите чакат с нетърпение нашата подкрепа. Добре е в крайна сметка, че наистина сега има едно действително предложение и можем да работим по него. Първоначално идеята за този фонд беше да се постави акцента само върху регионите с въгледобив. Ясно обаче, че ако искаме наистина да се справим с измененията в климата, следва да се включат и повече региони. Съответно, ние приветстваме факта, че ФСП включва в себе си механизъм, който ще позволи да се откликне на нуждите на различни отрасли и региони. Два въпроса имаме. Първият е свързан с наличното финансиране. Дали ще е достатъчно то? Много хора смятат, че предложените средства и за фонда за справедлив преход е, и за това, което познаваме като GTM, казва оратора, няма да са достатъчни. На второ място, дали инструментариума, който се предлага, ще е, отговаря на очакванията на гражданите и дали ще се привлекат наистина необходимите средства благодарение на този инструментариум. Нямаме кой знае колко време. Има региони, които вече усещат на гърба си големия преход. Някои райони с развит въгледобив в идните няколко месеца ще станат свидетели на загуба на работни места. В същото време някои градове в подобни региони са изправени пред възможността да нямат достатъчно отопление и топла вода. Това не е шега. Аз посетих миналия петък един такъв район с развит въгледобив. Положението е сериозно. Кметовете, регионалните управници в тези региони търсят решение, търсят инвеститори, подкрепят ги от правителствата в тези страни. Не е лесно да се намери обаче нов инвеститор. Инвеститорите идват само когато знаят, че ще има достатъчно хора в този регион. А пък когато хората губят работното си място, те често напускат региона. Хората живеят в един регион само ако го намират а, за привлекателен. Какво прави един регион привлекателен? Ами инфраструктурата, базисната инфраструктура, болниците, улиците, училищата и така нататък. Ето виждате колко много неща са свързани тук и е много важно да намерим най-добрата синергия, да намерим възможността за финансиране, която да е оптимална. Само, че по никакъв начин фонда и механизма не включват в себе си всички необходими мерки, които трябва да се осъществят. Ние смятаме, че предложението е добро и може да се превърне в една успешна инициатива. Вероятно, фонда сам по себе си няма да е достатъчен, времето ще покаже. Ние поддържаме тясна връзка с регионите и хората от регионите, които имат нужда от нашата подкрепа. И на последно място очакваме с нетърпение сътрудничеството на техническо ниво относно ФСП. Благодаря. Благодаря, Андрей, от името на зелените Николас Нинас. Е, Благодаря, господин председател. Първо трябва да си зададем въпроса къде искаме да отидем. Каква е целта на този фонд? Един от недостатъците на предложението на Мишел е, че трябва да се съгласиш да се откажеш от въгледобива, за да получиш подкрепа по този фонд. Има демонстриране на добра воля Основното за фондът, следва да се осъзнае, е, че целта на този фонд е да се подкрепят всички, които са готови да се откажат от въгледобива. Това обаче следва да бъде записано. Може, ако се съгласим, че това е основна водеща цел, тя да бъде вписана. Смятаме дори, че трябва да бъде вписана тази цел в предложението за ФСП. Само един добър преход към ВИ може да бъде подкрепен от наша страна. Дойде време да се освободим от изкопаемите горива и трябва да бъдем напълно въглеродно неутрални до 2050 година. Имаме голям проблем с финансирането. Вече беше заявено, че имаме 7 милиарда и половина. Беше казано обаче, че имаме нужда и от свежи средства. Тези пари не са достатъчни, за да финансираме амбициозните цели, които сме си поставили. Не съм убеден, че всички механизми е, и изчисления, които ни бяха предоставени, в крайна сметка ще помогнат. Структурното съфинансиране от структурните фондове. Какво да кажем за него? Опасно е да се смята, че можем просто да вземем средства от структурни фондове, които са необходими в други области и да налеем тези средства в ФСП. Де факто, това означава, че взимаме пари от една област или от един регион – и ги прехвърляме в друг регион или област. В крайна сметка това може да доведе до страданието на повече на брой хора. Не виждам защо трябва да се прехвърлят средства от един регион в друг. Докладчиците в Сянка следва да разгледат точно този въпрос и всички подробности следва да бъдат отчетени в пълна степен – Относно механизма, съфинансирането, обезпеченията и така нататък. Ако всичко това проработи, отлично. Аз лично предпочитам плана да проработи. Не ме интересува дали економиката ще бъде в цветущо състояние или не. Планът трябва да се прилага, когато има нужда от него. Това е моето мнение. Казал съм го вече и пак ще заявим нужда от инструмент за стабилно финансиране, който да гарантира, че ФСП ще получи достатъчно средства за, за идните 20 години, а не за идните 7 години. За да стане това, не можем да се осланяме само на преговорите за МФР веднъж на 7 години. Трябва да има средства, които да идват от собствени приходоисточници на Европейския съюз. Трябва да се покаже на хората, че ще имаме пари в този фонд в СП за идните 20 години. Точно по този въпрос аз искам да разговарям с колегите. Относно големите преговори по МФР, вече сме казвали не веднъж, че предложението, което се слага на масата сега, предложението на Мишел е чисто и просто лудост. Все повече задачи възлагаме на Европейския съюз, пари за тях обаче няма. Трябва съответно да се опитаме да убедим политиците в държавите членки да дадат повече пари за Европейския съюз. Защото много каузи имаме, бъдещето ни е общо. В заключение, нека да благодаря на докладчика и на гостораторите за презентациите. Аз съм готова да работя за Готов съм да работя за работата по структурните фондове. Благодаря, господин Новаков. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на многоуважаемите представители на комисията, на съвместния изследователски център, на компанията, която извърши тази научна дейност, на нашия докладчик, на докладчиците в Сянка. Много въпроси бяха обяснени своевременно и по много добър начин. Един от въпросите, който беше повдигнат, беше и равенството на половете в мините. Аз е, скромно бих посъветвал да не говорим точно по този въпрос, когато говорим за минодобива. Не знам нашите общества как ще откликнат, ако се вземем и с този въпрос. Сега по темата. Зеления пакт ще бъде разгърнат дори да не сме готови, той ще се появи и то съвсем скоро. Чука на вратата. Затова предпочитам всички докладчици да бъдат капитани в този процес, а не само пътници. Това включва естествено и изискването да се държим като представители на институция, която има последната дума в този процес. Както казах в началото, всички в тази зала подкрепят зеления пакт. Всички искаме да имаме чист въздух, чиста вода, чисти храни на масата и така нататък. Искаме ли обаче да сме зелени и бедни едновременно? Не вярвам. Всеки мегаватт, който се трансформира който е обект на трансформация от изкопаеми горива към ВЕИ, може да доведе до загуба на работни места в някои региони. Всеки мегаватт, който ще се загуби в процеса на трансформация, може да доведе до задушаване за нашата индустрия. Аз подкрепям Зеления пакт и ще го правя винаги, всячески, но това трябва да става с а, скорост, разгръщането трябва да става с скорост, която да е смилама, поносима за нашите економики и съм убеден, че ще намерим начин да действаме за постигане точно на тази цел. Мисля, че екипа, който ще работи по този доклад, ще работи за един балансиран доклад от политическа, от географска, от всякаква гледна точка. Надявам се, че ще се стремим към е, изготвяне на проекто доклад, който да се появи максимално бързо. Надявам се, че ще се свържем с съвета, за да разберем какво смята той. Призовавам още веднъж колегите да не забравят, че Съюза беше създаден точно поради въглищата и стоманата. Благодаря. Благодаря, Андрей. Докладчика в сянка от името на ИД е колегата Донато. Ако присъства, ще му дам думата. Ако не, ще дам думата на нашия приятел Вито. Благодаря и аз искам да благодаря на представителя на комисията, на всички докладчици и на всички гост-оратори днес. Много се радвам, че започнахме да дебатираме. Ние също смятаме, че има много отворени въпроси тук. Ще започна с това, е, което беше казано в началото на заседанието. Въпроса за МФР и връзката между МФР и Фонда за справедлив преход – Нашата задача в комисията ще е много важна. Ще се наложи да разгледаме всички изявления, които са правени в различни форуми, откакто се появи първоначалната идея на комисията. Налице е необходимостта да се изчистят някои съмнения. Съмнения, които наистина са основателни. Необходимо е да разберем откъде ще дойдат средствата за този фонд в СП. Чухме за новите пари, които ще се появят. Тук възникват много въпроси. В момента се разговаря много за многогодишната финансова рамка. Ако само ще прехвърляме средства от едно място на друго и ще се заблуждаваме, че това са свежи пари, не знам до къде ще стигнем. Какво да кажем за средствата, които са налични за Кохезионния фонд? И Кохезионния фонд трябва да продължи да съществува. Въобще не е много ясно какъв е происхода на тези средства. Има и много други въпроси – които могат да се повдигнат. Има много аномалии тук. На първо място, връзката с различните фондове и регионални програми. Може и да изглежда привидно, че говорим за допълнителни средства – може да изглежда привидно, че говорим за средства от различни места, от нов фонд. Обърнете внимание на това, което каза господин Клейс обаче. Обърнете внимание на неговата критика. Онова, което той ни каза, е нещо, което ние повтаряме от дълго време насам. Дори да не сме го заявявали открито, ние сме си го мислили – това са обективни притеснения. И мисля, че е много важно да видим каква е връзката с Кохезионния фонд. Защото някои държави биха извлекли двойна полза. Други държави обаче ще пострадат двойно. Ако се стигне до урязване на средства. И съответно тези региони тези страни и регионите в тях няма да могат да получат достатъчно средства по фондовете. Затова в нашата комисия вътрешният дебат ще бъде от много голямо значение. Необходимо е да разгледаме различните критерии за подбор и е необходимо да обърнем внимание на квотите, на средствата, които са предвидени за отделните държави членки. Това също е много важно. Не става дума за предварителното разпределяне на средства, а за тези средства, които ще се обвържат с постигнатия напредък. Много е важно да се обсъди въпроса и за корекциите, които може би ще се наложи да бъдат направени. Няма да навлизам в подробности днес, само нахвърлям основните е, линии, по които ще трябва да се говори. Що се отнася до въглерода, защо не използваме статистиката на Евростат в това отношение? Би било много добре да получим конкретна информация, като се има предвид, че е необходимо да имаме яснота. Всички ние сме на едно мнение относно необходимостта от екологични мерки. Не поставяме под въпрос целите, по-скоро средствата за тяхното постигане. През последните месеци много съмнения бяха вече изказани. И съответно трябва да намерим решение. Нашия принос, приноса на нашата комисия ще не заменим. Euh, euh, Благодаря. Обединената европейска левица, Мартина Мичел. Благодаря, господин председател. Необходимо е да се признае, че комисията в първоначалните си предложения за Зеления пакт и за ФСП прави връзка с социалните цели. Искаме да подсилим социалния Европейски съюз. В същото време обаче трябва да внимаваме. Господин Новаков, например, рисува една картина и той казва неведнъж, че не трябва да сме пасажери, а да сме водещи, да сме капитани. Да не стане само така, че по някакъв начин да обърнем гръб на най-важния въпрос. Защото има някои много важни въпроси, свързани с тези предложения. Имаме въпроси. И тези въпроси и тези притеснения бяха надлежно очертани от колегите. Ние апелираме за конкретни отговори. Как можем да говорим за свежи пари, когато от една страна тези 7 милиарда и половина ще бъдат обвързани с други фондове, фонда за регионално развитие, например. Последното предложение на съвета засяга дори кохезионната политика ние не можем да приемем нещо подобно. Как може да твърдим, че става дума за свежи пари? Добре е, че принципно всяка една държава членка ще се възползва или се твърди, че ще може да се възползва от ФСП. Има обаче някои държави членки, които са се задължили да изпълнят целите относно климатичната неутралност. Не би трябвало да се отказваме от тези цели. Относно фонда казваш се, че 1,3 евро в допълнение ще се появят от Фонда за регионално развитие. Това няма ли да постави на карта екзистенциалното съществуване на Европейския съюз и условията на живот на много места? Когато става дума за финансирането, искам да попитам дали ставките на съфинансиране ще са същите тук, както при Фонда за регионално развитие, например. Ще бъдат ли тези ставки същите, както при NUTS 3? Можем ли наистина да разчитаме, че ще имаме потенциални сътрудници, що се отнася до средствата? И не само. Нека да не забравяме, че трябва да имаме нещо ново че няма да рециклираме само старите планове за развитие на регионите, а че ще имаме нови елементи, които наистина ще отчитат спецификата на конкретните региони и ще допринесат в много отношения. Последният оратор, представителя на организацията Бройгел, направи някои важни препоръки. Мисля, че не би трябвало да се ограничаваме в определенето на целите. Необходимо е по-скоро в по-голяма степен да поставим акцента върху социалното измерение, върху загубата на работни места. Това, според мен, е правилната посока. Ние разсъждаваме поне в тази посока. Много въпроси се повдигат тук като цяло и мисля, че ние би трябвало много сериозно да ги разгледаме в дебата. Не става дума само за средствата, става дума за целите като цяло, за насоката на работа на фонда. Ние сме готови да допринесем за дебата. Благодаря за думата. Мерси Мартина. Благодаря ви, Мартина така приключваме първия кръг изказвания с участието на докладчика и докладчиците в сянка. Ще продължим по-нататък с изказвания на членовете на комисията, но ако не възразявате, първо бих искал да дам думата на докладчика по същия фонд от Комитета на регионите. Е, господинът е тук сред нас. Давам му думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Първо, нека ви се представя. Аз съм Ойко Обреснел, кмет на град Река и докладчик по Фонда за справедлив преход от името на Европейския комитет на регионите. Благодаря ви за дадената ми възможност накратко да ви запозная с главните положения на становището, което съм изготвил по въпроса, в гледна точка на местните и областните администрации. Радвам се, че ми се отдава тази възможност наистина днес, понеже чух много интересни неща е, по време на разговора до сега. Е, Комитетът на регионите ще състави и приеме своето становище в рекордно кратък срок, бих казал. То ще се гласува на пленарната сесия на 25 26 март тази година. Главните положения на нашето проекто становище са твърде сходни на чутото тук до сега. Първо смятаме, че фондът не може да бъде заместител на съкръщенията в кохезионната политика. На бюджетните съкръщения. Тоест, правителствените ръководители трябва да имат предвид този фонд, наред с други, при разговорите за многогодишната финансова рамка, ако наистина става дума за нови средства. Финансовата подкрепа следва да бъде обвързана с поетите ангажименти по-нататък по Зеления пакт, е, сред които категорични е, ангажименти за социално ориентиран справедлив преход, за е, спазване на Парижкото споразумение за преследване на целите на Европейския съюз за постигането на климатична неутралност към 2050 година и междинните показатели към, 20, е, към 2300. Е, тоест, е, всичко, което е количествено изразено, като намаляване на парникови емисии, декарбонизация и прочие. Териториалният обхват следва да се основава на НОЦ-3, Тоест не бива, не бива, казва ораторът, да се свежда единствено до НОЦ-3. Подкрепата следва да се съсредоточи на второто ниво, НОЦ-2. Защо? Защото всички структурни фондове се разходват на същото статистическо е, ниво и това би упростило е, разпореждането със средствата. Е, смятаме по-нататък, че държавите членки трябва да имат по-голяма свобода на преценка при прехвърлянето на средства от Фонда за регионално развитие и социалния фонд съответно към Фонда за справедлив преход. Тоест, вместо да се определя съфинансирането на минимум 1,5 до максимум 3 пъти, трябва да се даде гъвкавост, минимумът да бъде на половина, 0,5 а максимумът, таванът може да се запази на три пъти. Also, uh, it must be uh, uh, very clear that uh, activities which lead to... Освен това, напълно ясно трябва да се каже, че всяка дейност, която води до увеличаване на парникова емисия, е, не може да бъде допустима. Не следва да бъде изключена от финансирането. И накрая смятаме, че този фонд, създаден от Европейската комисия е, за нуждите на многостранен е, и двустранен обмен на опит. Е, тоест форума, който се създаде от комисията, не е фонда очевидно, следва да се съпътства от годишна среща на регионите, на която да се прави равносметка. И Комитет на регионите е готов да бъде съорганизатор наред с Европейската комисия на такива годишни форми. Uh, uh, all of that, but uh, Няма да е лесно. Пътят е дълъг, но и най-дългият път започва с първата стъпка. Благодаря. Бих искал да информирам е, господин докладчика, че Социално-економическия комитет също е, е, работи по становище на економическата секция на същия. И ще имаме възможност да чуем и техен представител на Социално-економическия комитет. Сега нататък към изказванията на колегите. Доминик Рике има думата. Благодаря, господин председател. Три, три бележки, три съображения бих искал да споделя с вас. Първото от бюджетен характер. Явно, какъвто и да е резултатът от преговорите е, на, на многогодишната финансова рамка. И ясно е, че някъде 75 милиарда ще, ще липсват. А, минимум. Е, е, и имайки преди точно повече оттеглянето на Великобритания, свежи пари едва ли ще има, просто не си заслужава да се говори за това. И въпреки това си задавам един въпрос за този, за този фонд? Как, как, как, какво ще се прави с фонда за приспособяване на глобализацията? Това, което се предлага е да акцентираме главно социалния аспект, е, е, безработица и прочие. И на практика въпросния фонд представя преразпределение на а, фонда за приспособяване на глобализацията и, и негово изместване фактически, което би било двойна. Тоест, първо се преразпределя кохезионния фонд, след това се измества фонда за приспособяване към глобализацията, което е двойна загуба втора бележка бях изненадан да чуя, че някои е, региони на Съюза вече са пострадали от закриване на мини. Е, Северен Падакале, например, е, регион от който съм. Тези мини са закрити, те са устой на местната економика, е, наред това страдат всички отрасли местни, които ползват е, въгледобива. Е, цялата металургия на практика. И би било интересно, според мен, да насочим вниманието си към случилото се другаде от подобен характер с крайно тежки последици за безработицата, за заетостта. В предварителната си оценка, доколкото разбирам, комисията не се позовава на никакъв исторически опит в това отношение. И на трето място, като докладчик по становище от Транспортната комисия, е, бих искал също да кажа, че тук явно се цели е, прекратяването на целия добив на изкопаеми горива. На второ място е, явно трябва да се способства на преобразуването на енергоемките, въглеродоемките промишлени отрасли. Обаче, бих искал да обърна вниманието ви е, на това, че главната причина за въглеродни емисии е транспортът. С 28% от емисиите пред промишленото производство, пред топлофикацията. От тези 28%, 82% е, се падат на двигатели за вътрешно горене, т.е. на пътния транспорт. И значи, да, добивната промишленост създава проблеми, но не е единствена. 12 милиона работни места в автомобилостроенето, е, които ще трябва да бъдат закрити, ако се приемат сегашните предложения, след десетина до 20 години, така или иначе. <clears throat> Обречени. Смята се, че преходът от вътрешно горене към електрически двигател, самото то е, ще е, е, допринесе за загубата на 6 милиона работни места. Така че едновременно имаме въгледобива, от друга страна енергоемките отрасли, и тук не можем да, да, да пропускаме въпроса за енергийния преход. И, впрочем, в много страни, на запад или на изток, в Европа, автомобилостроенето исторически е заместило е, въглеродоемките отрасли. И, и закриването на последните ще се превърне в поредна, трета промишлена катастрофа. Значи, е, потенциално катастрофални са социалните последици. И тук се предлага насоченост към социалната част, към, към е, квалификация и преквалификация – е уместно. Аз бих искал да обърна вниманието ви на това, че е, имаме и този трети момент. Единият е на въгледобива, другото ниво е на въглеродоемките отрасли, третият на двигателите с вътрешно горене. Не бива да пренебрегваме е, този трети изключително важен аспект. Благодаря ви, Нали, много, много интересното становище на, на колегата от Комисията по транспорта. Наистина е добре да се съчетаят всички съображения, е, всички процеси на преобразование, е, които всъщност са е, в една и съща посока. И аз призовавам докладчиците да сътрудничат помежду си, докладчиците на различните комисии Романа Блум има думата сега. Благодаря ви, е, господин председател. Аз е, Не бих искал да благодаря на всички наши гости днес тук от е, Европейската комисия, господин Клейс от научното звено за направените препоръки. Радвам се също, че и нашия докладчик от Комитета на регионите е тук. Е, ние сме разговаряли е, с него да, да обменим някои съобразения, свързани с Фонда за справедлив преход. Аз всъщност поделям загрижеността изразена от колегите относно бюджета. Наистина няма достатъчно пари. е, е, говорим за парите, благодарение на които преходът който трябва да бъде справедлив, наистина да, да бъде такъв, при, при акцент върху социалното измерение. И тук говорим за зелени инвестиции и за инвестиции в човешкия капитал. И човешкият капитал е главното богатство и на всяка една държава, и на целия Европейски съюз за по-нататъчно развитие – и процъфтяване на обществото. Поради което аз смятам, че трябва да се вслушаме в препоръката, е, тук от, е, от експертите направена, е, за социалното измерение и за насочването на средствата към човешкия капитал. Пак, давайки си сметка, че парите няма да стигнат. И още, На мене ми допада идеята за измерението равенство на половете е, в е, този справедлив преход. И говорим за квалификация, преквалификация и ако вземем транспорта, всички знаем, че в железопътния транспорт няма достатъчно заети жени the number of women in these sectors. Also in um, uh, these uh, regions, uh, coal regions in... Освен това, що се отнася до въгледобивните райони в преход? И като съчетаем тези процеси е, с е, процесите на цифровизация, е, мисля има възможност да активизираме е, жените и тяхното представителство. И накрая за социалното измерение и допустимостта на някои проекти. Е, така, например, изключени са всички капиталовложения, свързани с социалната инфраструктура. Не, не само. Но всички капиталовложения за пазара на труда образование и професионално обучение, ако вземем като приоритети, те не могат да минат без социална инфраструктура. И ако социалната инфраструктура е недопустимо, недопустимо направление по фонда за справедлив преход, то е, ще бъдат комплементирани и останалите политически направления. E uh, uh, uh, Тук, докато слушах uh, uh, хода на дискусията си направих тези бележки. И на вниманието господин Цимас от съвместния изследователски център бих искала да, да кажа, че платформата за въгледобивните райони в преход – е, е, предложена от комисар Шевкович, заедно с вас, през 2017 година, е, бе много добра инициатива. Постигнала добри резултати за, за Румъния, например. Ние вече готвим стратегия за един от главните въгледобивни райони на страната. We work together to have a very good opinion Uh, надявам се да, да работим заедно успешно за едно а, добро становище. И разбира се, съвместно с колегите от а, е, Комитет на регионите и социално-економическия. Благодаря ви. Благодаря, уважаема колега. Давам думата на колегата Маро. Добре, Благодаря, господин председател. Аз ще говоря португалски. Искам да ви поздравя за тази дискусия, която провеждаме. Искам да кажа също на нашия докладчик и на докладчиците в Сянка, че им предстои интензивна работа. И от това, което чух днеска, пристигнах в посредата на изказванията и все още не съм добре разбрал провеждат се големи дейности тук. Има амбициозни планове. Цели, към които всички се присъединяват и отляво и отдясно. Това е резултат от силна и солидарна Европа. Но се отдалечаваме, може би, от реалността. Е, не искам да споменавам дискусиите, които провеждаме в Комисията по селско стопанство, но а, е, има една инициатива, която се казва от а, е, нивата до а, м, трапезата. И това е чудесно, но ако искате да унищожите нивите, то тогава няма да има трапеза. Ако наказваме селските стопани в ОСП, тогава ще има по-малко селскостопански производители, няма да има храна на трапезата. Е, говорим за декарбонизация и така нататък. Всички сме съгласни с е, Зеления пакт, разбира се. Но да се съгласим с а, е, тези а, ясни, амбициози, а, ясни а, амбиции не е достатъчно. Виждаме какво се случва в а, регионите с гражданите. Един от експертите спомена, че че може би за някои региони няма да има справедлив преход, защото там ще се проведе реформата по друг начин. Ако искаме а, да внесем а, а, в различни фондове а, и различни програми, това е хубаво а, и да ги приложим в някои държави членки, добре можем още тук да сключим брак и сватбата ще е много щастлив момент, но после няма да можем да я платим. В Португалия това се казва игра на котка и мишка. Вземаш с едната ръка и даваш с другата средства за декарбонизация се дават, същевременно се вземат средства от ОСП, от селските стопани. Това няма никакъв смисъл, господин председател. И разбира се, има економически компонент, компонент свързан с развитието. Не може да има изключване и да има изоставащи. Затова и социалния компонент е важен. В заключение, искам да кажа следното. Повтарям, все още не разбирам, толкова месеци съм депутат. Говорим за политики. За политики, които създават очаквания но не искам тези очаквания да доведат до разочарование. И за това ви призовавам да Европа, която да е амбициозна, Европейска комисия, която да е амбициозна с ясни цели, но това трябва да е подплатено, да, на, тези цели трябва да са подплатени, в противен случай води до недоразумение и неясноти. И аз не искам да бъде така, ние искаме Европа да е по-здрава, по зелема е, зелена, но а, да се, Европа, която се развива с силен зелен комплекс компонент. Затова трябва да обърнем внимание, че финансовата рамка е твърде оскърна и не отговаря на тези амбиции. Благодаря много. Госпожа Карбоне. И аз ще говоря португалски. Първо искам да благодаря на докладчиците, на експертите. Искам да благодаря на комисията за а, всички а, коментари и, и бих обърнала внимание на следното нещо. Извинявам се, ако изглежда, че повтаряме едно и също, че се въртим около едно и също, но аз мятам, че докато нашите опасения не бъдат отговорени, то тогава те са съвсем удачни и трябва да ги повтаряме. Прехода към е, нисковъглеродната економика означава и е, етичен аспект е, етичен аспект към природата, към хората и към бъдещето. Мисля, че всички сме съгласни с това. Този преход, който искаме да е справедлив, равновесен, не трябва да създава пропасти в целия европейски преход, този, в целия европейски проект както много пъти сме казвали, този преход трябва да разполага с необходимите финансови средства. Това, което мен ме интересува и ме коригирайте, ако греша, но това е опит държавите членки да комбинират финансирането на фонда за справедлив преход с пари от кохезионната политика – в един сценарий, който надявам се да не е така, но в сценарий, е, е, в който ще се намалят средствата за кохезионната политика, за селскостопанската политика. И за това държави членки, като Португалия, но и други държави членки, нямам тук цялостна представа за всички държави членки, но всички държави членки, които са засегнати от този преход към нисковъглеродна економика и те ще са положили същевременно много усилие към възобновяеми енергийни източници – и това, което виждам в многогодишната финансова рамка, трудностите ще се увеличат. Може би аз не разбирам, това е първия ми мандат, не познавам всички подробности, пристигнах по-късно, все още не съм работила 6 месеца, но аз не виждам справедливостта в целия този процес. И за това искам, ако може някой да ми помогне да разбера това, което сякаш ми обягва, защото това явно е ситуация, в, в която не търсим солидарност между държавите членки. И това може да е заплаха, както видяхме в последните години, може да бъде заплаха за целия европейски проект. Благодаря ви. Merci beaucoup. C'est précisément l'objet de, de notre union. Благодаря. Действително това е целта на нашата среща. Да си зададем всички въпроси, които може да изникват, изникнат, ако нещо не разбираме и затова ще помоля комисията да си отбележи всички тези въпроси, всички тези неясноти, които възникнаха тук и съответно накрая да има отговор. Знам, че не е лесно. Заместник председател има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Ще говоря полски. Green Deal е фактем и co do tego не nie, nie powinniśmy dyskutować. Ja też uważam, że trzeba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 Господин заместник председател, господин Буда има думата. Много благодаря на всички оратори, много интересен дебат. Първо, из, искам да кажа, че а, пътя към Ада е покрит с добри намерения. От това предложение на комисията а, Не знам дали трябва да го отхвърлям това предложение или просто да изчакаме, защото какви средства има. Е, опитваме се да направим нещо, но е ясно, че нямаме е, средства да изградим къщата, за която спомена предния е, оратор. Е, тези 7,5 милиона евро и ще бъдат използвани, но всъщност държавите членки не са се съгласили по другите пера в бюджета. И второ, е, смятаме ли, че е, сме съгласни с това да се съкратят средствата за селското стопанство, например? Това е нещо, което не можем да приемем. Нека да ясно това. След това говорим за социалното измерение. Да, много е важно социалното измерение, защото хората а, трябва да си изкарват хляба. На слайдовете, които видяхме днес, се говори за минодобивни региони. Но не говорим за спомагащите индустрии, които са около минодобива. Никой не спомена за тях. На други важни въпроси. Ако затворим мините, вижте какво се случва в Румания. 3,7% от е, енергетиката идва от мините. С какво ще заменим тази енергия? трябва ни това електричество в е, Румъния? Нека да зададем този въпрос на комисията. С какво ще заместим тази енергия? Ние нямаме вятър и слънце през цялото време. Откъде ще генерираме тази енергия? И тук в Европейския парламент говорим за, по въпросите за гъста и така нататък и за справедливия преход, но хората не знаят какво да правят, да продължат ли да инвестират в тези нови технологии или не. И след това ядрения въпрос. Ще продължим ли да развиваме ядрената енергетика или не? Нямаме отговор на тези въпроси. Откъде ще вземем енергия за в бъдеще? Друг въпрос. Няма ли да е по-добре да инвестираме в технологии, които са с, свързани с разработване на електрогенератори и така да намалим емисиите. Ние не сме богове. Ние имаме каквото имаме вече на планетата и трябва да се разполагаме с него. Какво ще бъде следващия проект на комисията, къде ще съкръщават след като съкратят въгледобива? Така че трябва да проведем сериозен дебат и да помислим също за финансирането, откъде ще дойдат парите. И другото нещо, което трябва да помислим е откъде ще вземем енергия за тази, която след като закрием част от а, мините си. Благодаря. Благодаря много. Госпожа Солис Перес. Благодаря на всички докладчици, на експертите, които говориха днес за справедливия преход. Аз поделям опасенията, които изразиха моите колеги за този фонд. И ясно е, че има нужда от такъв фонд. Ако искаме регионите да се е, да осъществят нисковъглероден преход, трябва да им помогнем, разбира се, с този фонд, но този фонд не винаги е толкова справедлив. Това, което се случва е, че този фонд наказва регионите, които са си написали домашното. Ще ви дам пример с Испания. В Испания, в моя регион, в Астурия и други региони, които показахте на картата, като на Арагон, Кастия и Леон, например, тези региони положиха много усилия. Това са региони, които са предимно с миньори те си затвориха въгледобивните мини. Миналата година затвориха и последните мини и последните термоцентрали, последните тецове. Какъв е резултата? че а, това влияе върху економиката, повече безработица, младежка безработица и фекта е а, на обезлюдяване. Затова Бих искала да вярвам, че този а, преход няма да повлияе върху обществата и върху а, заедостта, но в моята страна е повече оч, очевидно, че има влияние и че това влияе до, на обезлюдяването, а, младежка безработица, висока безработица, фактори, които не се вземат предвид. Има региони, които са си написали домашното, но биват наказани трябва да се вземе предвид и а, степента на амбицията. А, тези, а, тези фондове трябва да бъдат обвързани с а, целите на декарбонизацията и понякога си споменаваме, че този нов фонд и фонда за регионално развитие се препокриват. Трябва да видим какво ще се случи с фондовете ФЕДЕР. Нас ни притеснява това, че има препокриване между кохезионните фондовете и фонда за справедлив преход. Споделям опасенията, които всички изразихте. Благодаря. Благодаря, госпожа Крук. Е, згодни с предложением комисии, целем е, фундушу е... Господин председател, целта е да облегчим социалните, екологичните и економическите последствията от енергийния преход – Председателя правилно каза, че това е свързано с а, ефективността, доколко ще бъдем ефективни и успешни. Но дали това ще бъде успешно, ако имаме само 7,5 милиарда евро. Много пъти беше зададен този въпрос и аз, както и други колеги, смятам, че това са много малко пари и тези пари не могат сериозно да повлияят и да доведат до справедлив преход. 100 е, хиляди е, милиона е, е общия ресурс, но има много, е, много пера, където се разпределя. 1,5 до 3 пъти е разпределението кохезионните ресурси вече са спаднали е, сравнено с предния програмен период. А ако още ги намалим, това ще бъде дори по-трудно за регионите и държавите членки да изпълнят целите по кохезионната политика. Е, технологичен неутралитет задълженията към това и това е друго предизвикателство. Още повече, че при а, декември 2019 имаше един съвет за това и се стана ясно, че трудно се постигат екологичните цели в страни, които зависят от въглищата, като в Полша, в страни като Полша, например, които зависят на въглищата и ядрената енергетика е друго решение. Това са аспекти на това предложение, които бяха засегнати днес и които го правят още по-трудно, за да бъде успешно и да осъществи прехода, за който ние не сме готови. Надявам се, че комисията ще обърне внимание, че трябва да се направят много промени, за да бъде успешен този фонд. Много благодаря. Никола Валаванус. В в в условията на такава конкуренция между различните енергийни групи енерги... не може да има справедливост. Това е опита на гърците, например. Например, жителите на някои зони, които са свързани с производството на енергия, например, в Аркадия, Македония и така нататък – този справедлив преход, зеления пакт, това не се появява от нищото. Това е, това е свързано с дълъг път, преход в енергетиката, още от 90-те и през 2000-та година гръцката електрическа компания ние беше засегната от големи монополи и кой плати накрая за това. Цялата фактура я платиха гръцките граждани. Така че в Европейския съюз за да, а когато има големи монополи, които се намесват в възобновяемата енергия, то тогава а, винаги това ще води до това, че плащат хората. А, хората, които трябва да плащат по-високи данъци. И сега какво се случва? Затварят се електроцентрали, тецове, които са много важни и казваме, че това е едва ли не единствения път, но енергийният микс може да се състави по друг начин, да има, може би, нови централи, които са да са смесен цикъл. т.е. по-добре да се регулира енергийния микс. И така, хората, които днес а, реагират а, на различните политики, трябва да знаят, че има альтернативи, има нови технологии, има научни познания. А, това, което не съществува, според мен, е национален орган, който да се занимава с енергетиката, да се занимава с наличните ресурси и да осигури енергийна независимост, да не се купува енергия от други страни и по този начин да се осигури ефтина енергия на гражданите и също да се движат индустриите. Така че всъщност енергийния микс трябва да се разнообрази и да спазваме принципите на екологосъобразността, да се организира економиката по друг начин и така нататък. По този начин енергията ще бъде социално благо, без да генерира бедност. И да бъде дамоклиев меч над а, хората. и те накрая да трябва да плащат е, задължения от е, хиляди евро на енергийните компании, което е заради наличието на тези големи енергийни компании. Arvoisa puheenjohtaja, also in Finnish this time. Благодаря. Този път ще говоря на фински. благодаря за тези толкова интересни презентации. Нека и аз да кажа нещо. Искам да иллюстрирам факта, че торфа като че ли напълно отсъства от дебата. В Финландия произвеждаме 20 теравата електроенергия от торфени полета. Имаме около 500 хектара торф. Тези 20 теравата са два пъти повече от производството на Естония като цяло на електроенергия. Разбрах, че има искане и торфените полета да не се използват повече за производство на електроенергия. Какво ще кажете в тази връзка? В моята страна и не само, вижте, на торфа се пада голяма част от производството на електроенергия. На следващо място. Правилата за отпускане на държавна помощ казва се, трябва да се следват до последната запетая, когато се изпълняват и разпоредбите във връзка с ФСП. Пояснете. Освен това, относно Кохезионния фонд, някои райони в Финландия въобще не получават подкрепа по този фонд. Само, че фонда за справедлив преход и разпоредбите за него постановяват, че не може да се отпуска държавна помощ за тези региони, защото тя не е позволена. Какво да кажем и за обществените поръчки? Какво могат да помогнат те? С какво могат да помогнат, що се отнася до електроенергията от торфени полета? Да, въпросът за държавните помощи е един от много важните въпроси, на които ще трябва да обърне внимание при изготвянето на нашия доклад. Стефан Бижо има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, включили се в разисквания до сега, за високото им качество. Е, очевидно цари безпокойство и аз бих искал на този етап да ви дам възможност да, да трасираме пътя към оптимизма. И трябва да се намерят решения за успешен енергиен преход. Не знаем какви са предизвикателствата, какви са трудностите и нашите докладчици всички си задават въпроса за възобновяемите енергоисточници по е, четирите краища на Европа. Е, слънчевата енергия, вятърната енергия с, с, с така, козове в тази игра. И решенията участи вече са факт в крайно отдалечените и отвъдморските територии. А, отвъдморските територии и Канарските острови. Например, съобразец с вятърни генератори на възобновяеми енергоисточници, в Азорските острови има геотермални източници, в другите отвъдморски територии имаме слънчева енергия. Вие нерядко сте чували от мен да казвам, че Европа е шанс за крайно отдалечените от върхморски територии. Е, именно те е, е, ще допринесат за Европа от своя страна и ще бъдат шанс на своя ред за нея по линия на възобновяемите енергоисточници. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Gerbė... Господин Рупе, благодаря господин председател, уважаеми колеги. Искам да обърна внимание на комисията по един въпрос. Комисията предоставя един доклад, в който Литва е включена в регионите в група НОЦ-2. Този доклад се появи през 2016 година. Това е мащабна грешка, погледнато през призмата на ФСП. Подобни грешки трябва да се избягват в бъдеще. И така, работата по фонда започна. Целият процес е, трябва да е приобщаващ. Никой не трябва да се чувства изолиран нито един регион, нито една държава. Комисията е начертала амбициозни цели. Финансовия пакет обаче е една химера. Няма споразумение по МФР по-настоящем. Мисля, че би било много добре да получим малко по-ясна представа за възможностите за финансиране в по-дългосрочен план – не само за едните 7 години. Всички искат да могат да планират сериозни инвестиции. Какво смята комисията? Аз мисля, че е необходимо да се осланяме на съществуващия опит. В някои части на Европейския съюз някои атомни електроцентрали трябваше да бъдат затворени и местните власти се натъкнаха на огромни проблеми. В крайна сметка те успяха и мисля, че би трябвало да ги чуем те могат да ни помогнат. В Литва имаме подобен район, защото ние трябваше да изведем от експлоатация нашата АЕЦ. Опита показва, че е много важно да се подготвим добре. Само чрез много добра подготовка можем да избегнем по-малките социални проблеми. Необходимо да се постави акцента върху най-належащите проблеми. Но онова, от което един район има нужда по-настоящем, не е задължително да бъде е, актуално след 10 или 15 години. Необходимо е да се развие производствен капацитет във всеки един регион. Само тогава региона ще бъде успешен и той няма да се обезлюдява. Мисля, че колегите представиха много интересни идеи, но за да стигнем до реално решение трябва да работим много. Благодаря. Остават още двама колеги.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 А, и така, Зеления пакт е факт. А, само, че в момента положението прилича на това да се качим на един високоскоростен влак, без да знаем къде ще ни закара той и без да знаем дали има достатъчно релси напред по пътя. Аз съм член на Комисията по околна среда и там също не се отчитат всички аспекти. Често се казва, че този регламент не отчита интересите на всички на различните общества, на различните економики в Европейския съюз, не отчита всички измерения. Нека да погледнем действителността, нека да погледнем нашите общества. Няма зелен пакт. Аз съм от един район в Полша, който се нарича Валбжек. Там мините бяха закрити още през 1998 година. И въпреки всичко тези райони все още са изоставащи. Ако погледнем БВП-то на глава от населението в Полша като цяло, то е 75% от средното за Съюза. В моя район, за който говоря обаче, то е 50% от средното за Съюза. Района де факто е банкротирал. Там има всякакви проекти, е, тук говорите за 7 милиарда и половина. Това са пари обаче, които се прехвърлят от други програми. Очаква се тези пари да са лост за привличането на други капиталовложения. Мисля, че се самозаблуждаваме. Не чуваме държавите членки. Те ни казват, нека ние да сметнем колко пари ще трябват. Министрите на финансите в държавите членки няма да харчат пари заради някакви красиви лозунги. Те искат всичко да е изчислено до последната десетична запетая. Мисля, че се самозаблуждаваме, че самозалъгваме. Искаме естествено да има пакет за електромобилност, но настоящото предложение е абсурдно. То е пълно с нелепи разпоредби, по силата на това предложение ще се елиминират много превозвачи от Централна и Източна Европа и 3 милиона и половина тона въглероден двуокис ще бъдат изпуснати в атмосферата. Тревожим се за селското стопанство. Казваме, че се тревожим. В същото време фермерите просто спират да работят. И в същото време Европейския съюз подписва споразумение с Меркосур. И съюза казва, може и да загине нашето сълско стопанство, ама ние по някакъв начин ще се справим. Говорим за енергоемки отрасли, е, които да бъдат по-екологично чисти и в същото време нашите европейски приятели ни казват да закрием своите предприятия, защото ще внасяме продукция от Япония, например. Какво да кажем за заводите, в които се строят или произвеждат батерии или акумулатори? Това са само няколко примера. Трябва да сме по-прагматични. Всички искат да сме лидери, нали така? Благодаря. Сега ще дам думата на колегата, на вас. На вас, зад. Зад вас. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз също имам съмнение относно обхвата на този фонд. Фонда за справедлив преход – Проблемът е факта, че липсва изискване за технологична неутралност. Ние имаме нужда от решение, за да гарантираме наистина справедливия преход. Липсата на точно този аспект е проблемна, защото Комисията казва, че държавите членки могат да постигнат климатична неутралност, както сметнат за добре. Страни като Полша, изключително зависими от въглищата, имат нужда от альтернативи за този справедлив преход. Искам да спомена и газа. Бюджета за фонда трябва да се подсигури от нови средства, а не от прехвърляне на пари от Кохезионния фонд или пари от ОСП. Методологията за разпределение на комисията 2 милиарда от държавите членки ще дойдат. Тази методология е напълно несъстоятелна. Полша, в крайна сметка, ще пострада най-много от ограниченията, които ще се въведат. Полша определено е против изискването да се прехвърлят средства от кохезионната политика към фонда за справедлив преход. Подобно прехвърляне може да се приеме само ако то се случи на ранен етап, когато се планират разходите за климата. ФСП не само, че няма да елиминира негативните социални въздействия, ами ще донесе много вреди, много други вреди. Благодаря. Колегата Нинас иска да вземе думата. Той вече се изказа и след това ще дам по 5 минути на всеки един от нашите експерти, ако желаят те. Ако не желаят, след това ще дам думата на комисията, за да отговори на всички направени коментари. И последен ще си изкаже докладчика. Ще говоря на немски, тъй като искам да направя три коментара. На първо място, относно секретарията на нашата комисия, председателя, комисията – Искам да кажа, че това беше размяна на мнение, която обаче следва един много а, стриктен, фиксиран модел. А, не се даде възможност да се води истински дебат. Трябва да дискутираме повече, да дебатираме повече. И сега две неща. Ако искаме да решим проблемите, няма как да се вкопчим в миналото. Няма как да запазим всичко. Искаме да влезем в бъдещето все пак и затова трябва да намерим решения за бъдещето. Искам да припомня на членовете на комисията, че ние в парламента решихме максимално бързо да напуснем всички форми на енергия, които се основават на изкопаеми горива. Е, ето, много колеги казват обаче, тук няма да стане, там няма да стане и така нататък. Не можем да се придържаме само към миналото или към настоящето. Трябва да гледаме към бъдещето. Това искам да кажа на всички колеги, които се изказаха. И един коментар към господин Бижу. Той все още е тук. Много му благодаря за онова, което каза във връзка с технологиите на бъдещето, защото това, което можем да постигнем с прехода, няма да може да се определи утре. Например, в Германия имаше успешен износ на слънчеви панели. Това беше в началото, през 2009 година по някакъв начин не се инвестира достатъчно и сега положението е толкова тежко, че внасяме слънчеви панели от Китай. Същото въжи и за ветрената енергия. По Северно море имаме много инсталации. Технологии се изнасят към Юго-Источна Азия и към Северна Америка. Там търсят нашите технологии. И на трето място към колегата Солис Перес, която си тръгна. Точно в Арагон има един проект, където европейски учени се опитват да произведат водород чрез използване на слънчева енергия. Това е технология, която може да продаваме на Африка, на, на Китай, на Северна, на Южна Америка. Ето защо би трябвало да гледаме към бъдещето. А не само да казваме, тук има проблеми, там има проблеми и така нататък. И относно миналото, обръщам се и към колегата тук. Става дума за бърз преход. Прехода трябва да се осъществи бързо. Оратора говори без микрофон. Вече чуваме какво казва. В Великобритания още не са готови. Много милиарди бяха прахосани. Ако тръгнем с тази нагласа относно енергийния преход, през 2050 година ще продължаваме да разчитаме на въглищата и няма да постигнем нищо. Затова моля да се обърнем към индустрията на бъдещето, да обърнем поглед към нея в цяла Европа les discours. Tu regrettes les discours. Да, с. Е, разбирам, е, разбирам, е, няма време за всичко, но нали, това не е последната възможност. имаме още малко време да кажем. Първо, нужен е дебат. При липса на дебат настъпва анархия. На второ място, ние сме със законодател – Следователно трябва да признаем, че унези от нас, които желаят да се нагърбят с отговорността да работят по този фонд за справедливия преход, след като изслушахме експертите и комисията, трябва да го направят, да се нагърбят с тази отговорност. На това и станахме свидетели. Има, има, има, има становища, има, има вече мнение, но, но сме в началото на пътя. Е, и състоялата се дискусия вече бе много богата, изключително интересна. Интересно бе да се видят и различията и общото съзнание за важността, за, за сериозността на въпроса. Е, и готовност да се подходи към него именно така, с, с, с на сериозност. Сега ще дам думата за две минути, понеже ми съобщава тук, че Социално-економическия комитет вече има свой представител. А, благодаря ви. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Ще ви дам възможност за две минути, но поех ангажимент, трябва да ви кажа, пред председателя на вашия комитет. Е, комитетът да, да, да има възможност, о, още веднъж всъщност, за бъдеще, е, да участва в наше заседание, за да изложи по-подробно, по-щателно е, своето становище. Госпожо Витал, заповядайте. Си, грация, президенте. Благодаря. Господин председател, ще говоря италиански. Аз съм част от втората група в ЕИСК. Много неща вече бяха казани. Ние одобряваме този проект и сме много ентусиазирани, но и ние имаме няколко въпроса. По някои от темите. Много бихме се радвали този фонд за справедлив преход да не се ограничи само до финансирането на проекти, свързани с декарбонизацията. Тревожим се, че на по-късен етап Средствата по фонда ще бъдат намалени в другите фондове. Притесняваме се освен това, че ако няма постоянно наблюдение и проверки на начина по който се разпределят средствата, то тогава тези средства няма да постигнат желания ефект. А всички ние искаме да се постигне конкретната цел. Всичко друго вече беше казано, затова нека да добавя само още едно нещо. Осъзнаваме, че е необходима хармонизация. Днес економиките ни са взаимно свързани. Всички сме част от глобализацията. И ако една мина бъде закрита в Чехия, дружеството, което е обработвало тази мина, може да усети на гърба си последиците от това закриване в Холандия и на други места. Тоест, Последиците могат да се усещат на различни места. Притесняваме се за работниците. От местните власти не се изисква да представят териториални планове. Съответно, за много работници вероятно няма да има възможност за преквалификация и, съответно пък за тях ще е много по-трудно да си намерят нова работа. Изтъквайки всичко това, искам да подчертая, че е необходимо да има повече гъвкавост относно държавната помощ. Защото по този начин само ще дадем възможност на страните да се справят с неочаквани събития. И наистина на последно място вече – Знаем, че устойчивото развитие е наистина много положително и то може да доведе до спестяване на разходи. Не на последно място в областта на здравеопазването. Смятаме съответно, че инвестициите в подобни а, отрасли и сектори би трябвало да бъдат извадени от задълженията по пакта за стабилност. Съответно, искам да спомена, че утре ще имаме среща в ЕИСК. Ще работим по нашето становище. Ще имаме пленарна сесия през април. Ще имаме и проучвателна визита в Северна Македония. Ще видим някои от мерките как ще проработят на място. Благодаря. Благодаря ви. И разбира се, приканвам нашия докладчик да поддържа връзка с вас. Това, което искаме от вас е трудно, наистина. Но давам сега думата на комисията за 5 минути и след това ще приключим с докладчика. Благодаря. Господин председател, не съм много щедро от ваша страна, тъй като е, размяната е толкова интересна. Um, толкова неща могат да се кажат. Аз е, ще е, сведа съображението си само до няколко от повдигнатите тук въпроси. А понеже тук разискванията се разпростряха далеч по-широко, върху една по-широка политическа територия, енергийната, външно-търговската, екологичната, това са неща, които далеч надхвърлят периметъра на акта. Имайте във всеки случай предвид. Обаче, че винаги когато се нуждаете от разяснения, можем да организираме двустранни контакти. Първо, що се отнася до, до собствено справедливостта на този фонд, тъй като е, този аспект бе обект на критика. Аз бих искал да подчертая тук общото между фонда е, и кохезионната политика. Това е един ориентиран към бъдещето, напредничав е, е, финансов инструмент ангажираш бъдещо финансиране. Тук не, не, не става дума за гледане назад, а, а, а за лансирането на, на един процес богат на, на действия. also um, and the resources. И, и се роде с кохезионната политика, защото аналогично и нали, насочва ресурси към определени територии, към определени общности. Значи тук логиката е сходна. Бих искал да подчертая, че около 30% от ресурса за фонда за справедлив преход ще се разпределят към кохезионните така наречени страни с брутен национален доход под 90% от средното за Съюз. Що се отнася до държавните помощи? Бих искала също да, да, да бъда ясна. Кохезионната политика изцяло зачита и се провежда в съответствие е, с правилата за държавните помощи, които, които действат в Съюза. Значи, предложението, което прави комисията, по никакъв начин не засяга уредбата на държавните помощи. След да се каже, че тази уредба предстои е, да, да бъде преработена, е, има редица отраслови облегчения, които се обмислят е, по-настоящем и в известието на комисията посветено на инвестирането в устойчива Европа, всичко това е казано. Няма обаче намерение да се преразглежда регионалния аспект на държавните помощи и подпомаганите региони ще следват същата логика, такава каквато е прогласена тя от договора. Що се отнася до кохезионната политика, отново във връзка с фонда за справедлив преход, аз внимателно изслушах е, изразените безпокойства. Е, беше много интересно, че се проявяват две тенденции. От една страна, е, се смята, че фонда за справедлив преход дублира фактически кохезионната политика и няма добавена стойност. А от друга страна, пък е, альтернативно, че, че, че фондът за справедлив преход е, ще се насочи в съвсем друга посока и ще лиши кохезионния фонд от ресурс. Честно казано, от гледна точка на комисията, на фонда за справедлив преход трябва да се гледа като на допълващ финансов инструмент, допълващ кохезионната политика, в която е, има, има редица аспекти, е, интелигентната специализация, политическа цел 2, е, по-нататък, по която се подпомага, между другото, и енергийния преход, инфраструктура за социално приобщаване. И всичко това е част от кохезионната политика, е, а, а тук по Фонда за справедлив преход е много важно точно да бъде очертан обхватът, за да се гарантира именно допълващия характер на този инструмент. И е, в тази връзка бих искала да ви приканя внимателно да, да се запознаете с това, което се предлага като обхват. От гледна точка на комисията имаме около 30 на подотраслови области за подкрепа и амелиорацията е една от тях. Така че, ако разгледате относителното равновесие между отделните е, подотрасли, добре е да се позовавате на конкретните постановки на, на, на разпоредбите на регламент. В тази връзка бих искал е, да се спра и на е, идеята да се ограничи обхвата до социалната дейност, по, по социалния фонд. Напротив, е, инструментът би бил най-ефикасен според мен, ако остане гъвкав. Нали, има различни е, територии, държави, членки и региони с различни предизвикателства пред себе си. И в, в момента, в който ограничим политическата структура, структурата на политически мерки чрез нормативния обхват на акта, бихме ограничили самото му действие. Микрофон, моля. Да. Да, разбирам, вие сигурно бихте могла още и още да, да говорите. Е, принуден съм да ви спра обаче, тъй като изтече времето. Благодаря ви за дадените отговори. Ясно, Европейският парламент е сезиран. Предстои ни да си извършим работата. И е, е много важно да можем сега да изслушаме е, за няколко минути и нашия докладчик само за, за минути. В края на краищата председателят се лишава от глас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 Наистина, беше много интересно да, да, да се чуят различните изказвания, да се види къде можем да се сближим и къде не. Много съм благодарен на всички експерти, които ни подадоха богата информация и смятаме да ги обобщим. Първата констатация, която ми идва на ум е, е следната. Възниква идеята, сред нашите, нашите членове и, и, и докладчиците на другите комисии, докладчиците в сянка, очертава се консенсус. И, и, и всичко това ще бъде <clears throat> развито, ще бъде изложено черно на бяло и, и ще ни бъде от полза по-нататък в тристранните отношения с институциите, за да можем да, да реализираме в крайна краща този инструмент, който ще обезпечава зеления. А тук можем да говорим и за проблеми, но и за възможности пред регионите. В съвета се обсъжда финансовата рамка и, и се задава въпроса доколко ще може да, колко близо ще, ще стигне новия бюджет на Съюза до 1,3 от брутния национален доход. Съединените щати, е, е, например, си е, задават далеч по-низки федерални, на федерално равнище цели. Обаче до 6% от брутния вътрешен продукт се отделят на федерално равнище, се преразпределят. А ние се питаме за 1,3. Добре би било да, да изслушаме колегите в техните становища на, на, на какво ще се спрем а, в края на кращата. А, казва се, че 7,5 милиарда били малко. А, искаме, не искаме далеч повече. И, и, и трябва да видим като Европейски парламент, каква ще бъде общата ни позиция? Къде ще оттеглим чертата? И в тази връзка казвам, че трябва да гледаме на всичко това като на възможност. Да, да, да заявим, ако ще и в световен мащаб, е, относителната тежест на екологичните политически въпроси. И нуждаем се от средства. Разбира се, трябва да ги намерим тези, тези средства, не да ги взимаме от други, фондове, трябва да бъдат нови пари. и Епитропи. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател, за досегашната съвместна работа. И така ще продължим да взаимодействаме е, с надеждата, е, че е, комисиите ще се включат в дебата за постигането на максимален най-добър резултат. Е, благодаря, желая ви пълен успех е, на работата. Ние ще ви е, подкрепяме, ще може да разчитате на секретарията на нашата комисия. Нищо кон- конкретно не казвам сега като заключение на този дебат. Ще имаме и други възможности. Просто бих искал накрая да благодаря на всички, които участваха в разискванията в този семинар, протекал при високо качество. Благодаря на е, тематичното звено Б, е, благодаря на представителите на комисията, на, на, на други комисии. Мисля, че днес свършихме добра работа в качеството си на съзаконодател. Благодаря на комисията, на Социално-економическия комитет и разбира се на всички преводачи, любезно добавя председателят. До утре в 9.